Uh, good morning, everybody. Um, Добро утро на всички. Съвсем малко закъснение имаме. Мисля, че основните участници са тук. Искам да ви приветствам. С добре дошли на втория ден от заседанието на нашата комисия. Трябва да разполагате с актуализирана програма за днешния ден. Имаме също избор на докладчици по редица от темите, които ще обсъждаме и днес. Така че не предстои много работа тази сутрин. за започване или за подновяване на работата по някои от проектите, както е, е по а, темата за текстилите. А, ще имаме изслушване за директивата за правата на потребителите. Ще проведем обмяна на мнение, дискусии под ръководството на докладчика Андрея Шваб. Това е структурата за заседанието ни днес. Преминаваме към първа точка от дневния ред. Подновяване на работата, която започна комисията ни по предложението на комисията по наименованията на текстилните а, влакна и свързаното с тях е, етикиране на текстилните продукти. Докладчик е а, Туан Мандерс, който игра много важна роля в Комисията по защита на потребителите в предишния мандат. Имаме също и докладчици с, в сянка един от заместник-председателите, госпожа Шалде Мозе също. Не зная дали има други докладчици в сянка, но всички сте поканени да участвате в а, дискусията. Имаме представител на комисията, господин Луис Филипе Дюрао. Надявам се, че произнасям името ви правилно. Вие ще се изкажете от името на Европейската комисия, от Генерална дирекция предприятия. Господин Жирао е ръководител на отдел в тази генерална дирекция и той също ще вземе отношение. Искам сега да дам думата на господин Мандес, за да постави началото на дискусията. Благодаря ви много, Малкам. Благодаря, че ми давате думата. Да, става дума за етикирането на текстилните продукти и за някои, които не знаят какво означава етикетиране, може да видите това, което ви показвам. Ето има 3, 4, 5 етикета, етикета които с толкова малък шрифт, че трябва да се сложа очилата, за да ги прочета. Също може да си упражните езика, и да езиковите познания и да видите как се казва полиестер на разните езици. Да, може ли да, казва председателя, да покажете на всички този образец, за да имат представа? So actually what I asked myself... И така, въпросът, който се зададох е а, кой чете всичко това, когато иска да прави джогинг сутрин. Повечето от информацията е задължителна. Част от информацията е свързана с саморегулирането, но накрая също ще засегнем някои въпроси в този смисъл. Искам да благодаря на господин Сегу, моя предшественик, който свърши добра работа, така че почти всичко е готово и можем да работим по това, което той е подготвил. Основната цел на доклада е да се ускори процеса на въвеждане на пазара на нови текстилни влакна. Да имаме стандартизиран регламент за пускане на пазара на нови текстилни влакна в Европа, в вътрешния пазар. Всичко това, по мое мнение, ще бъде от полза на промишлеността и за улесняване на авторизацията за достигане на а, милиони потребители на европейския пазар. Има някои неща, които са ясни, но тъй като матерният ми език не е английския, така както са написани директивите, искам да припомня някои неща. В осмо приложение, втора глава, виждате, че този метод се прилага към силни, всички текстилни влакна, стига те да не са смес от и тук може човек да си помисли много неща. Мога да продължа. Повечето от етикетите са запълнени от е, наименования на различни езици. Мисля, че това трябва да се намали, защото е, това е прекалено много информация за потребителите. Мисля, че полиестер се изписва почти един и същ начин, също и за влакната, и затова можем да помислим дали можем да се освободим от задължителното използване на всички тези езици, тъй като към сегашния регламент това е изискване. Можем да намалим броя на езиците, на които се изписва информацията до един или език или пък на повече езици да се даде наименованието на текстилните влакна, след което да се има посочи препратка към уебсайт, на който потребителите могат да намерят цялата информация, която ги интересува за техническото наименование на съответното влакно. Такъв уебсайт може би ще е полезен за потребителите. И при възможност бих искал да вземат отношение представители на потребителите, за да знаем какво искат точно те. Ако те приемат всички тези езици да фигурират в е, етикета, няма проблем. Но повечето от потребителите въобще не четат цялата тази информация. На следващо място търсим стандартизиране на методите и а, тяхното упростяване, също да има ускоряване на процедурата, защото сега са необходими 3-4 години преди а, текстилно лъкно да може да бъде а, авторизирано за пускане на пазара. Ако намалим този срок а, до една година, мисля, че това ще е полезно и за потребителите, и за промишлеността, и заобщо за цялото ни общество. А, друг а, въпрос е свързан с етикирането, което посочва как да се почиства продукта. Да, моята съпруга сигурно е доволна от това. За да не се размиват цветовете, трябва да се следват определени изисквания и това е полезно. Но това, което не ми беше известно, е, че производителите трябва да плащат за тези етикети, защото те имат авторско право. Тези европейски знаци, които могат да се използват в целия вътрешен пазар на Европейския съюз, които са безплатни за потребителите, ще бъдат предимство определено, така че можем да помислим по този въпрос. В някои страни е, има задължение за включването им, в други не. Мисля, че трябва да се стандартизира този въпрос за целия вътрешен пазар. Не знам колко ще струва, но ако можем да се освободим от плащането на авторско право върху тези пиктограми, да има, например, нов дизайн, не да бъдат копирани, но да съдържат същата информация. Ако остане такава замяна, мисля, че това ще е полезно. Има някои приложения, пето, например, където се описват текстилните продукти, за които не се изисква етикетиране. Някои играчки, други ръкавици. Можем да проверим заедно с докладчиците в сянка дали тези влагани продукти могат да бъдат изключени или не. Имко подготви брифинг по някои въпроси, например дали да се стандартизират етикетите за грижи за продукта. Може би това не представлява особен интерес за потребителите. Може би производителите са доволни от съществуващата система, но можем да помислим по въпроса за хармонизиране на системата за етикиране за грижа за продуктите. Също етикиране е свързано с изисквания за опазване на здравето. Има вече много информация по въпроса и предполагам, че секретарията може да ви предостави тази информация за това как гледат потребителите на изискванията, свързани с опазването на здравето. Също по приложение пето за изключване на някои продукти. Може да се помисли по този въпрос. На следващо място страната на происход на стоката. Дали да е задължително упоменаването на този факт е върху продукта или не. И дали става дума за мястото, където е произведен продукта или там, където му е добавена стойност или пък можем да разглеждаме като страна на происход някакъв друг елемент. Например, аз съм бил в Китай, където се произвеждат стоки югобос в големи количества, но там се произвежда, да речем, някои елементи, докато асамблирането става в Германия. Затова въпросът е дали трябва да предоставяме цялата тази информация на, на потребителите за всеки елемент. Това са някои от нещата, по които помислих през последните няколко седмици. И аз съм убеден, че ще стигнем до решение, защото това е нещо добро за промишлеността, за потребителите и можем да постигнем това с съвместните усилия на докладчиците в сянка и на всички, които имат нужните познания и опит, тази опит. Надявам се, че това ще може да стане през едните седмици и месеци. Мога да ви предложа и график, ако искате, за да го обсъдим. 15 октомври да се изпрати доклада за превод, 4 ноември Разглеждане на проекто доклада 16 ноември. Крайен срок за представяне на измененията 1 декември. Разглеждане на измененията. На следващия ден гласуване в комисията и при възможност гласуване в пленарна зала през януари. Мисля, че доста е скъсен срока, но ние вече сме работили по тази тема, така че ще можем да освободим времето си за други въпроси след януари. Искам да благодаря отново на всички колеги за техния принос. Well, thank you very much indeed, uh, Tuan. Благодаря, Туан. за това, че откри дискусията по характерен за теб начин. Сега можем да започнем дискусията. Мисля, че графикът е приемлив, но ще дам възможности на докладчите в сянка да се изкажат. Вчера на заседание на координаторите казахме, че бихме искали да ни бъде предоставена допълнителна информация и са предвидени средства за това. Така че колкото по-скоро се договорите с докладчиците в сянка за спецификацията на работа, толкова по-добре. И така, да дам думата докладчиците в сянка, госпожа Комит. Благодаря. На мен ми е за първи път Обедена съм, че работната парт... група ще представи много добри предложения и ще работим добре заедно. Виждам, че вече сте стигнали до конкретната практическа страна на нещата, което е чудесно. Мисля, че предложението, което анализирах подробно, е много добро. Тоест, да разработваме и да защитаваме новите влакна, както и производителите, които ги произвеждат. Заедно с това следва да упростим нещата, да намалим бюрокрацията, свързана с създаването и наименуванията на влакната. Ясно е, че бюрокрацията е свързана и с информацията, съдържаща се на етикетите. Съгласна съм с предложенията, но мисля, че предишните законодателни актови, по-точно трите директиви за текстилните продукти са много добра основа. Искам да привлека вашето отношение към един аспект, свързан с новите технологии и съответно влакната. Аз съм италианка. За нас тази, този сектор е много важен. В момента той преминава през криза, изпитва множество трудности, малките производители и занечиите страдат. Те се опитват да произвеждат висококачествени платове в малки количества. Надявам се, че ще работя добре с работната група. И може би ще бъде добре да обсъдим въпроса за недостатъчното инвестиране и за подпомагането на малките производители, така че те да имат достъп до новите технологии. В противен случай ще дадем, ще облагодетелстваме големите производители а, за във вреда на малките производители, които произвеждат висококачествени стоки. Така че съгласна съм, имаме нужда от регламентация, от нова, по упростена структура, която да се въведе в държавите членки. Що се отнася до графика, бих искала да го погледна малко по-внимателно, защото съгласна съм, че процедурите трябва да се ускорят и да се постараем документа да бъде гласуван през януари в, по време на пленарната сесия. Трябва да се срещнем с производителите, потребителите, всички заинтересовани страни и да могат всички те да изкажат своето мнение, така че крайният продукт да отразява до някъде становищата и желанията на всички. Тъй като графикът е доста натоварен, аз мисля, че би било добре да видим какви срещи можем да организираме и след това вече да предложим график. А, мисля, че целта гласуване в пленарна зала през януари е на съвсем реалистична, но трябва да помислим а, за отделните стъпки. Да, съгласна съм, че процедурата за етикетирането е дълга и трудна. И ако искаме да свършим добра работа, трябва да изслушаме мнението на производителите, на потребителите, на представителите на модната индустрия. Аз смятам, че наш приоритет трябва да е защитата на малките производители, които са сериозно засегнати от кризата. Трябва да разговаряме и с потребителите, и с производителите. Благодаря, госпожа Шаус Моза. Искам да ви благодаря а, за тези уводни думи и за дискусията, която се получи. тук бяха засегнати много а, важни теми. Може би пропуснахте все пак един аспект. Тук в залата може би а, остана един аспект, който трябва да бъде засегнат. Това са а, за големината на шерифта за това, че човек трябва да се извади очилата, за да може да ги прочете. Може би в първият а, проект от доклад тази тема е оставена малко на страна. Ние искаме да подобрим вътрешния пазар по отношение на текстилните продукти и текстилните влакна, но нашият акцент ще падне върху това а, как ще се отрази това върху потребителите? Дали въобще потребителите ще използват тази информация, която се намира върху етикетите? Аз съм напълно съгласна с това, че е важно а, да се провери по-точно по какъв начин а, трябва да се подхожа с тези етикети, по какъв начин се борави с тях. А, това е а, нещото, с което разполага и самият а, потребител. Относно а, здраво, здравеопазването или здравния аспект. Важно е самите тъкани да, са, да не са опасни, да, са, да не застрашават здравето на потребителите. И още нещо. Аспекта за обозначаване на страната на происход. Смятам, че е чудесно, ако се справим с този въпрос, това ще наистина едно добро решение, ако го намерим, но а, за потребителите трябва да е а, ясно а, дали този продукт е произведен в Германия или в а, Китай, например. Относно езиците, а, колко езика трябва да бъдат обозначени на етикета, по принцип аз съм съгласна, че не трябва 5-6 пъти да бъде изписано едно и също на различни а, бележчици това просто смущава потребителите, но важно е потребителят да не бъде заблуден, ако има прекалено много езици. От една страна не искаме да претрупваме потребителите си информация, но от друга страна пък искаме да ги информираме достатъчно. Относно срока, как ще се справим с него, на пръв поглед е, сроковете са добре заложени, но искам да подчертая, че тук става въпрос за много отделни аспекти и теми, които трябва да дискутираме и смятам, че времето не ни притиска, трябва всичко да бъде обсъдено на спокойствие, но като изходна точка и като като база намирам сроковете за а, много уместни. А ако имаме нужда а, повече време, можем да а, изместим а, сроковете. Смятам, че до декември ще успеем и благодаря ви за вниманието и се надявам на пантачно сътрудничество. Благодаря. Госпожа Руле иска да следи темата от името на зелените. Има ли представители на докладчите в Сянка и другите групи, които да желаят да се изкажат? Тогава давам думата на госпожа Рулер. Искам нещо да кажа. Когато става въпрос за етикетиране, за обозначаване, трябва да сме наясно, че все повече хора са алергични. И тези алергии са свързани с текстилните продукти, а не с оцветителите или с тъканите. За това потребителите трябва да могат да, да разберат съвсем точно какви тъкани са включени в текстила. А етикетирането не трябва да да бъде упростено толкова много, а трябва да, да се разпознава какво е включено в този продукт. За това е, искам предложението на господин Ман да бъдат проверени по-отблизо и да относно спестяването на разходите за авторските права. Аз съм скептично настроена. Трябва да имаме световен мащаб едни и същи символи. А, тъй като навсякъде се купува, всички имат интереси, както и в САЩ и в Европа, да има едни и същи знаци. И смятам, че разходи, намаляването на разходите не са толкова важни, отколкото здравето на потребителите. Приключваме с... Приключихме с докладчета в сянка. Господин Шваб. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика и на нашата докладчица в Сянка за техните предложения, за това, че до януари да можем да гласуваме този доклад. Разбира се, при тази тема има някои елементи, които трябва да, които бяха обсъдени по време на седането на координаторите. Едно от проженията беше въвеждането на нови етикети, може би системите за етикетиране и обозначаване по като цяло да бъдат разглеждани, тъй като има опасност при всяка законодателно предложение, за всяка една а, материя да се предлага ново етикетиране. А, в, в, в, обществеността също се дискутират тези проблеми. Второ, наистина имам един хетерогенен вътрешен пазар. и внасят се много стоки и от далечния изток. сега не знам коя държава, какво количество внася, например Турция или другите, но искам да подчертая, че в някои южноевропейски държави са подложени на много голям конкурент, конкурентен натиск. И въпросът е а, това законодателно предложение, а, дали искаме да а, регламентираме само вноса на някои а, влакна или да а, има и някои предложения от Ватен, а, Ватен, Баден-Вютенберг. Аз съм готов да организирам а, тези неща. Аз а, знам, че а, също в, както каза колегата, в Италия също някои малки и средни предприятия трябва да бъдат подкрепени. При малките при малките части или при малките вещества има голяма разлика между тези мъже и жени. но никога не съм имал проблеми и, и твърдението, а, твърдението, че случаите на предизвикване на алергия от материи са намалели в сравнение с 90-те години. В Европа се направи много по този въпрос. Благодаря ви и ще се радвам за по-нататъчни дебати. Благодаря ви. Благодаря ви. Това е една тема, която е много а, емоционална. с, а, тази тема е много важна за сигурността и здравето на хората. Може би, както а, господин Шваб спомена и други колеги, аз лично а, трябва а, винаги да гледам етикетите, защото имам проблеми с някои влакна. И за това за мен е, е важно да, а, да разполагам с тази информация и да не разбирам за мен език. Това е един много важен въпрос. Не е допустимо е човек да не а, разполага с информацията, от която има нужда, за да може да купува. А, Даже карам съпруга ми да погледне етикета какво има в, в тази материя, преди въобще да я пипна. Затова е важно тази информация да бъде упомената на етикета. Аз разбирам, че този голям брой от а, е, етикети, не смятам, че законодателя е допринесъл за това, ами това се прави така от производителите. Ние не сме казали, че когато в а, Германия нещо се продава, то трябва да бъде на всички езици. В Германия трябва да е на немски, в Италия на италиански или в Малта на малтийски или на английски съответно. Това означава, че производителите са тези, които решават ам, е, а, не искат да слагат отделни етикети за отделните държави, в които ам, са представени на пазара, ами решават да имат един етикет на всички езици. Може би а, не мога да приема да има само един език, който да а, се използва за всички държави има много хора, които не говорят чужди езици или не всички езици, които говорим тук в рамките на Европейския съюз или в световен мащаб. Ето защо за мен а, това а, е нещо, което не подлежи на обсъждане. това е решение на потребителите. Ние не трябва да регулираме това а, нещо и да отстраняваме права. На трето място става въпрос а, за а, допускането на нови влакна и нови текстилни продукти. Трябва да се създаде едно разумно законодателство, за да е. Ако, например, за тези влакна а, е, е възможно да се създаде едно наименование на европейско ниво, за да, а, за да няма ве, необходимост от а, а, преводи. А, това ще е нещо добро. Но все пак а, гражданите а, имат нужда и от други наименования заради а, рекламата. Та, тъй като ам, съчетанието от думи или изрази в различните държави се а, възприема по различен начин. Трябва да помислим и по този въпрос, а, че да се намери едно наименование за определен продукт в рамките на целия Европейския съюз. Това ще е важно за намаляване на бюрокрацията. И така има още някои въпроси, с които трябва да се занимаем по-отблизо и да видим а, каква посока ще поемам. Много е добре, ако също се а, поддържа а, контакт с производителите и с а, развойчиците на нови продукти, за да се види кое е възможно. И на последно място трябва да има ясно обозначение, за да могат а, хората да се информират, както и ясно обозначение на начина по който трябва да се обработват тези материи, когато се, след като се купят, дали могат да бъдат парани в а, пералня. както и господин Шваб и господа Шардемозе, аз съм на мнение, е, че развитието на нови пиктограми, нови обозначени не е добра идея, а, тъй като а, ние ще утежним още повече информацията, с която разполагат а, потребителите и това няма да доведе до а, зададената цел. Благодаря много на всички за изказаните становища. Има ли и други желаящи? Няма. Ще дам думата на господин Журао да направи коментар и да ни ориентира за развоя на дискусията. Преди това обаче и забравих да приветствам представителя на съвета, който председателства работната група и е дошъл тук, за да наблюдава нашето заседание. Благодаря, господин председател. Благодаря за тази възможност да ви информираме за някои въпроси, свързани с дискусията. Най-напред, от наша гледна точка, този регламент е създаден в рамките на програмата за упростяване на законодателството на Европейската комисия. Целта е да се променят три директиви, те да станат един регламент, за да се спести време на производителите, националните администрации – и да се насърчи новаторството и в крайна сметка да се облагодетелстват потребителите. Ние сме силно притеснени от дискусията за разширяване на обхвата на регламента защото първоначалната цел беше упростяване на законодателството, а не регламент, който да регламентира всички възможности за етикетиране на текстилните продукти. Доколкото знам, Европейската комисия е готова да започне дискусия по етикетиране на текстилните продукти. Само, че много държим този регламент а, да направи така, че да отрази интересите на всички заинтересовани страни. Ние сме готови да обсъждаме всички етикети, и проведахме дискусия с заинтересованите страни и с държавите членки. Оказва се, че има противопоставяне, конф... различни интереси както между различните заинтересовани страни, така и между различните държави членки. За пример, през 2005 година комисията предложи да се а, запише на етикета страната по происход. Това предложение в съвета от 2005 година към момента държавите членки не можаха да постигнат споразумение за въвеждането на този етикет. Освен това, ако, из... ако ще обсъждаме други етикети, а... начинанието ще отнеме много време. Както казах, ние много искаме да стане това, но в рам... до като дейност съпътстваща този регламент. Защото ние искаме да упростим съществуващото законодателство, за да дадем оценка на въпроси като здравни, екологични проблеми, описа, инструкции за почистване. Ние трябва да проведем проучвания за оценка на въздействието. Резултатите от това проучване са много важни, за да убедим заинтересованите страни, администрациите на държавите членки, защо е полезно да се върви в една или друга посока. Противен, в противен случай ще забавим приемат на регламента с 2 и 3 години. Още няколко думи за стандартизацията – Е, дискусиите в е, съвета вървят много добре. Остава да се е, въведат някои промени. Има обаче общо взето споразумение в рамките на процедурата за комитология да се промени приложение 8. Така че, когато регламента бъде прият, процесът по хармонизация да започне веднага. Що се отнася до езиците? Задължителните задължи... задължителният език във всяка гледна точка е ясно изискване. Делегациите на държавите членки винаги много настойчиво казват, че ако не се включи указание на езика на страната, те няма да се съгласят с останалите части на регламента. Винаги съм готов да дойда пред вашата комисия, ако имате нужда от повече информация. Благодаря ви. Председателят, благодаря господин Журао. Благодаря и за това предложение да работим в тясно сътрудничество по този въпрос. Пойн Мандърс. След това аз ще направя предложение за графика. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които се изказаха. радвам се, че съществуват регламенти за вътрешния пазар. Това е важно. Съществуват и директиви, които се транспонират в националното законодателство на всички държави членки. Ние отдавна а, настояваме да има регламентиране на европейско а, ниво, вместо да има цяла палитра от национални разпоредби. Но ние не се нуждаем от нови неща, както беше казано. Аз също не се нуждая от такива, но ако е възможно, трябва да упростим етикетите. методите да бъдат стандартизирани в целия Европейски съюз. Имам предвид методите за стандартизиране на разрешенията за пускане на пазара. Аз поисках да се изготви брифинг материал, който да съдържа информация по тези въпроси. Ако някой иска да се посочват а, наименованията на всички 27 а, държави, това си е тяхна работа, но все пак мисля, че трябва да обмислим по-добре тези въпроси. Радвам се, че координаторите вече решиха да изготвят а, такъв а, документ за информиране. Комисията също се занимава вече от години с а, тези въпроси. Затова разполагаме с а, голям набор информация, която постъпва както от бизнес средите, така и от потребителите. На базата на тези а, данни ние можем да вземем и нужните решения. можем също да обърнем повече внимание на опасностите, които са заложени. Но когато става дума за химикалите, те са уредени в регламента РИЧ и не е необходимо дублиране. Аз също не настоявам да има нови пиктограми. защото сега съществуващите са разбираеми. Ако те не са и скъпо струващи, можем да ги запазим, но ако пък са прекалено скъпи, тогава можем да помислим за альтернативи. Мисля, че имаме единомислие по този въпрос. Също беше споменато да видим дали е възможно в регламента да залегнат някои идеи за инвестиции на малките и средни предприятия. Това е по-скоро въпрос за комисията по бюджета, а не за нашата комисия. Следващия въпрос е за графика. Имаме доста сгъстен график. Ако това е приоритет, можем да се вместим в него, но ако искате, можем да го удължим, но това ще означава, че непрекъснато ще удължаваме срока. Все пак ние работим върху приоритетите си на базата на точен график. Има приоритети, които отдавна са на дневен ред. Тоест, натиска за намиране на достатъчно време за всичко е доста а, голям. Затова аз а, предпочитам гласуването да стане през януари. Разбира се, можем да помислим <clears throat> за отлагане с един-два месеца, но действително предпочитанието ми е за януари. Искам да благодаря на всички, на докладчиците в Сянка и на всички участвали в дискусията за предложенията. Председателят, искам да предложа нещо по процедурата. Престои ни още едно заседание след една седмица. То ще бъде еднодневно заседание. Предлагам да отделим малко време в дневния ред, след като проведете среща с докладчиците в сянка да предложите точно какъв график да бъде следван. Господин Джурал ни напомни, че това е предложение за упростяване на регламентирането и се отнася до етикирането на текстилните продукти. Така че не се разглеждат въпросите свързани с безопасността. Аз също проявявам интерес към екоетикетирането. Разбира се, всичко това не пречи нашата комисия да излезе със собствена инициатива, ако предпочитате това да стане по този начин. Аз е, не настоявам за нищо, но се надявам да бъде постигнато съгласие с останалите докладчици в е, сянка, какъв подход да се следва следващата седмица. Господин Дюрал също спомена за потребността внимателно да видим какъв ще бъде ефекта от разширяване на обхвата. Винаги, когато нашата комисия е правила подобно и когато сме правили оценка на въздействието, се е оказало, че трябва да се предприеме по-различен подход. Това, което мислите, може да бъде включено в материала за брифинг, за да не гадаем какво е мнението ви. Може би информацията, която се търси вече е налична на други места. Сигурно Европейската комисия ще може да ни помогне в това отношение. Ако е възможно тази седмица с докладчиците в сянка да се направи нужното планиране, и ние ще ви отделим малко време на заседанието следващия понеделник, за да ни запознаете с това до какво решение сте стигнали. Мисля, че това ще е полезно. Искам да помоля да следвате този подход, защото ако добре си използваме времето, ще можем да си свършим по-добре работата. Аз приемам Нека да помислим за продължението. За някои държави членки е задължително да се впишат инструкциите за почистване. Председателят Приключваме с тази гледна точка от дневния ред и преминаваме към следващата отмяна на директиви, е, третиращи метрологията. Много се радвам, че госпожа Аня Лайскербер, която се върна в тази комисия, след като е била докладчик по много директиви, поема този въпрос – не са поступили при мен имената на други докладчици в сянка. Госпожа Рюля ще се изкаже, господин Босой ще се изкаже, господин Кожушник също ще се изкаже, госпожа Гебхарт е докладчик в сянка за социалистите. Не съм сигурен кой ще се изкаже от името на Генерална дирекция предприятия. Господин Антонис. Ще дам думата и на него. Не знам дали и съветът е представен. Председателят на работната група в съвета също ще бъде тук. пълен състав сме. За това давам думата на докладчика, докладчика в Сянка и всички останали, които желаят. И Аня Вайсбергер има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за милите водни думи. Наистина, това е, е един технически доклад, но все пак е доста интересен. Аз мислех, че всички ще са съгласни, че предложението за директива би могло да доведе за по намаляване на бюрокрацията в Европа, тъй като това предложение а, е за премахване на 8 съществуващи директиви, които вече са, не са актуални, които могат да бъдат премахнати. Затова ние трябва да ги разгледаме по-близо отново. Много е интересно, тъй като всички говорят за намаляване на бюрокрацията и всички групи са на а, това мнение. Ние трябва да постигнем едно единно законодателство на европейско ниво, но а, все пак е интересно по какъв начин от а, отделните различни държави, членки от различните заинтересовани страни идват различни предложения, които изказват мнението, че не са срещу едно премахване на тези директиви, но това трябва да бъде проведено по един разумен и умерен начин. Например, директивата за определяне на спиртно съдържание в алкохол и вино или за директивите за манометрите. Това са уреди, които все по-рядко се използват. Много от разпоредбите, са вече не, не отговарят на новите технологии или някои има такива уреди, които се произвеждат само в, на, в една държава и са с обем от 520 милиона евро, което не се осъществява в други държави. Също е интересно а, относно предложението на комисията тези а, норми са устарели, тъй като има нови международни норми и стандарти. А законодателството в рамк на Европейски съюз са необходими, за да се създаде една основа за едни международни норми и стандарти, тъй като ние сме водещи в тази област. Всичко започна през 70-те години. И сега а, има най-различни стандарти и норми в отделните области. А, ние говорихме с а, комисията, обменихме мнения и аз доне, а, отправих а, въпроси към комисията, които искам да ги изясна по време на дискусията. До каква степен а, тези 8 директиви а, са включени в международните стандарти и дали а, те са сравними по качество с стандартите в Европейския съюз. В някои области ние надминаваме този международен стандарт но това също трябва да се разгледа подробно, тъй като едно отклонение от международния стандарт а, е възможно само ако това е важно за а, здравето или а, за сигурността. Но в повечето случаи това не е така. Следващия въпрос е дали след отпадането на тези директиви а, ще има негативно влияние върху вътрешния пазар. Това е един въпрос отправен към представителя на съвета, тъй като държавите членки тогава ще а, трябва да приемат нови национални разпоредби, тъй като на европейско ниво тези разпоредби ще а, отпаднат. Това са моите два основни въпроса и в зависимост от отговора на тези въпроси трябва да помислим какво предложение можем да изготвим ние като парламент, за да можем успешно да намалим бюрокрацията. Според мен има две альтернативи. Едната альтернатива е те се допълват всъщност тези две альтернативи. Да премахнем всички директиви, може би две или три, в зависимост от случая. А, ако а, не съществува необходимост от тях или вече не се използват тези ам, измерителни уреди или а, другата альтернатива е при липсата на достатъчно качество. Например, от а, главна дирекция а, селско стопанство има някои от разпоредбите покриват и техния област, например за измерване на а, обема на зърнените а, култури. А, Тези директиви, по които има съгласие, но е трудно да се постигне единодушие сред всички държавни членки. някои държави изказват съмнения, някои предлагат Аз предлагам по отношение на тази директива да кажем, а, че ние премахваме тези абсолютно остарели стандарти, но ако е необходимо те да бъдат регулирани, това можем да го включим в друга рамкова директива, например директивата за измерителните уреди от 2004. Тази директива подлежи на преработване и те ще паснат много добре вътре, тъй като това е една много ам, подробна ам, директива, в която са включени измерителните, измервателните уреди. И тъй измене, Процеси на изменения, на промени винаги са необходими. Нека кажем, добре по отношение на тази директива, ние а, премахваме тези а, стари разпоредби, но ако наистина съществува необходимост а, да се вземе решение на европейско ниво а, за изготвяне на стандарти, които не, не са а, покрити от международните стандарти, то тогава може да а, преразгледаме директивата и да я допълним. Провеждат се консултации, а, които приключват утре. Те ще дадат а, възможност на държавите членки а, да изкажат своето мнение. А, също а, тече процедурата по оценка на въздействието. Ако са необходими регулации, тогава при преразглеждането може да а, бъдат включени. А, трябва да се да има и споразумение между институциите и да се каже да, ще ги премахнем, но ако има необходимост, ще ги преразгледаме тези промени, за да може да се запълни правния вакуум. Това са технически проблеми, които не са основателен а, аргумент срещу при дискусията с комисията се оказа, че а, искам в заключение да приканя моите колеги през следващите две седмици а, да ми изпратят своите предложения. И ако не успеем, тъй като имаме доклад, който се изготвя от групите и ние трябва да говорим с един глас като парламент. Ние като парламент ни сме прокарали този доклад, който е свързан с намаляване на бюрокрацията. Ако има някакви резерви от отделните държави членки, трябва да ги вземем предвид. Ако успеем, аз ще предложа един много много, ще предложа много кратки срокове. На 6 октомври комисията ще, предло, ще представи доклада на въздействието. На 16 октомври ще представя моя доклад. И на 3 и 4 ноември ще се проведе следващата дискусия. И Измененията могат да бъдат внесени до 6 ноември. Искам да кажа, че разбира се, в идеалния случай е най-добре, ако а, тези желания и изменения могат да бъдат включени в а, директивата. След това ще имам отново разглеждане на измененията и на 16 ноември ще бъдат внесени в а, групата по Комисията по вътрешен пазар и след това ще бъдат внесени в пленарна зала за гласуване. Смятам, че сроковете могат да бъдат спазени, ако всички работим ам, заедно. Благодаря ви за съвместната работа. Благодаря, госпожо Уайсбергер, за този подробен анализ на ситуацията и за ясно представения график. Искам да потвърдя, че сме предвидили достатъчно време следващата седмица за дискусията по оценката на въздействието. Госпожа Гебхарт. Äh, Благодаря. Благодаря на госпожа Вайсбергер за представените идеи, за това, че ни даде няколко альтернативи и за ефектите от всеки един от вариантите. Ясно е, че трябва да се намали бюрокрацията и да се премахнат излишните правила. Това е и основата на моето изказване. Искам да ви напомня един въпрос, който вече съм задавала два пъти към комисията – В, е, по време на водените дискусии комисията винаги казва да, можем да отменим тези 8 директиви, те са устарели, вече не са приложими. Но някои от държавите членки не са съгласни. Те казват, това не е възможно. Искам да ви напомня един въпрос, който задавах и пак ще го задам. За колко държави членки става дума? Кои са те? Какви проблеми имат те и за кои държави членки е проблем отмяната на тези директиви и защо не е възможно те да бъдат отменени? Трябва ми тази информация, за да взема решение. Защото чуваме един а, довод, те са излишни. Но искам да чуя и другият довод. Какво, до, какъв полезен ефект ще има отмяната на тези директиви? Имаме хармонизация на много измервателни устройства. Ако премахнем директивите може да възникне вакуум, от който да се възползват Съединените щати и да с... а, държавите членки да отговорят, държавите членки да отговорят с протекционистични мерки. Ето защо искам да ви кажа, госпожо Вайсгербер, че трябва да огледаме нещата много внимателно, да разгледаме всяка отделна директива. Ето защо не мога да ви кажа дали съм съгласна с графика, предложен от вас. На мен ми трябва практическа информация. Многократно съм я искала. За съжаление, тя не ми е била давана. Благодаря, казва председателят господин Бозоя. Ще говоря на румънски. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя госпожа Вайсбергер за тези встъпителни думи. Принципите в основни линии не ни притесняват. Смятам обаче, че въпросът, който докладчикът повдигна, са много уместни и ние и те трябва да получат отговор преди да вземем решение. Доколкото знам, държавите членки вече са приели свои собствени технически спецификации. След влизането в сила на тези директиви, те са приели адаптации, отчитащи последните развития. Знам, че тези директиви предвиждат устарели мерки и Европейската комисия иска да упростява европейското право и да улеснява предприятията. Трябва обаче да се направи оценка на всяка една от директивите по-отделно. Например, директивите, директивата за измерване на алкохолното съдържание – в други директиви за измервателни а, уреди се съдържат много разпоредби, които позволяват те да бъдат отменени. Само, че тези мерки трябва да бъдат прехвърлени в други текстове, които да са в сила. Премахването на тези а, на някои разпоредби не би навредило на функционирането на вътрешния пазар. Още повече, че производителите трябва да могат да прилагат доброволно международните стандарти. Ето защо няма нужда от тези директиви. Още един път искам да кажа, че нашата група поддържа предложението на комисията. Само, че не може да се вземе окончателно решение преди да се получи отговор на въпроса, зададени от докладчика. Благодаря. Благодаря, госпож... господин посол, госпожа Рюле. Е, искам да благодаря госпожа Вайсбергер за съвместната работа. Смятам, че нейните альтернативи, които тя предложи, са много интересни по отношение на намаляване на бюрокрацията, но не трябва да направим така, че задколисно да поставим нови бариери. Премахването на европейските директиви доведе до това, че на национално ниво бъдат създадени нови бариери. Това е точно обратно на това, което ние искаме. Затова альтернативите, които вие споменахте, са много интересни с интегрирането, преразглеждането на директивите за измервателните уреди. Искам да питам комисията, защо те не изчакат? Защо а, не се интегрира този процес? По какъв а, по какъв повод има такъв натиск по отношение на сроковете? Трябва ли само да покажем на обществеността, че правим нещо по въпроса за намаляване на бюрокрацията или наистина искаме да свършим нещо? Защо не се избере пътя, който преминава през най-малките противоречия? И директивата за измервателните уреди да бъде преработена и включена към нови, новия начин на подход. Vodice Weisberger za uvedení do tématu. Já si myslím, že tady bude. Благодаря ви за това встъпление. Мисля, че ще има консенсус по принципите, тъй като това е добър принцип пример за упростяването на европейското законодателство. Нека обаче да ви напомня първата точка от дневния ред, а е именно етикетите на текстилните влакна. И тя е насочена към опростяване, но можем да имаме различни становища. Всички ние носим текстилни продукти, но не можем но само, че ни е трудно да измерваме с масата на зърното или други, а, или други подобни начинания. Така че упростяването на бюрокрацията е добро нещо, но аз разбирам и някои от повдигнатите възражения. Трябва да отчетем и времето, и сроковете, и един оптимален компромис е да приемем предложението на комисията за отмяна на директивите, но да свържем това с, с преглед, който да се осъществи след 5 години. Благодаря ви за конструктивните и полезни а, коментари, които говорят за сложността на темата и с радост давам думата на представителя на Европейската комисия. Следваща, следваща седмица сме предвидили дискусия по въздействието на оценката на въздействието. Може би на тях да се спре. Благодаря, господин председател. Добро утро. Искам само да благодаря на докладчика за изказването. Тя повдигна два много важни въпроса, свързани с качеството на международните стандарти. Както знаете, от, в 7 от 8 случаи има международни стандарти, чието качество по нищо не отстъпва на нашите. С, с изключение на измервателите за налягане, където няма международен стандарт, Следващата седмица ще даде мандат на Европейският стандартизационен орган да представи стандарт. Тъй като в тази област има технически новости и трябва да се разработят съответни стандарти. От различни международни органи получаваме запитвания, говорещи за интереса. Що се отнася до въпроса за това какво ще стане при отмяна на директивите, по принцип не би трябвало да има проблем. Съществува принцип за взаимно признаване. Повечето от продуктите отговарят на международни стандарти. Ние Неколкократно сме питали държавите членки дали и би имало някакви търговски бариери или дали биха се създали проблеми за индустрията. Попитахме ги дали има проблеми. Не, няма проблеми от гледна точка на вътрешните бариери. Никой от държавите членки не ни е дала конкретен пример. Наскоро ние започнахме подготовка за преглед за, дирек... за директивата. Uh, uh, we... a... За измервателни устройства. През април 2011 година ще се представи доклад, който съдържа законодателни предложения. Юли месец миналата година помолихме държавите членки да ни представят примери за евентуални пречки пред търговията в резултат на предложението за отмяна. Дадахме им срок, крайен срок 30 септември. Към момента няма нито един конкретен отговор от нито една държава членка. Следващата седмица ще ви информираме не само за оценката на въздействието на нашето предложение, но и за това дали други, някои държави членки са представили доказателства за евентуални последици. В съвета ние им казахме, че ако има нови а, данни, ще използваме прегледа през 2011 година. Ние подготвяме кратко, кратка оценка на въздействието и ако има данни, ние ще ги включим ако това се окаже оправдано от рисковете, от пречките и въздействието върху вътрешния пазар. Малко е странно и е жалко, че председателството не е представено днес. Надявам се, че то ще дойде следващата седмица. Сега да се върна на въпроса на госпожа Гебхарт. И през май 2008 година публикувахме един основен документ в зависимост от директивата и има между 11 и 15 държави членки, които са за отмяната. И между 6 и 10, които са за регулаторен подход. във всяка държавите членки са различни. В различните държави членки има, изтъкват различни доводи, така че позициите са доста а, разнородни. Бихме, иска, бихме искали да проведем дискусии в съвета. Те започнаха през април. Доколкото знаем, шведското председателство – не смята, че това е неотложен въпрос. Както каза госпожа Рюле, това не е спешен въпрос, тъй като няма проблеми на пазара. Но ние решихме, че в рамките на упростяването на законодателството е уместно да извадим всички тези а, директиви, които са устарели. Разпоредбите им се обхващат от международни регламенти и не сме, не, не сме а, установили а, наличието на пречки пред търговията в вътрешния пазар в резултат на отмяната на директивите. Сега не знам а, дали ще получим такива доводи, тъй като един ден преди крайния срок а, не не получихме нищо. Само, че съветът също трябва да поеме инициативата. Там не са представени нови идеи. Ако не се лъжа, през април казахме, ги помолихме да придвижат въпроса на ниво Корепер, защото до сега нещата се обсъждаха само на експертно ниво. Само, че нашата молба не получи отговор, което е жалко. Надявам се, че ще успеем да постигнем напредък и сме на ваше разположение за всякаква информация и се надявам, че ще успеем да постигнем добро решение. Не знам защо председателството не иска да се придвижат нещата напред. Може би с помощта на парламента можем да окажем известен натиск върху съвет. Well, thank you very much for being so candid with us about the... Uh, Благодаря за това, че откровено споделихте с нас какво е сегашното състояние. Очакваме да ни представите по-подробно и резултатите от проучването на въздействието. Нашата комисия има доста голяма отговорност. След като гласува в е комисията, съвета и е, комисията ще трябва да предприема следващите стъпки. Е, госпожа Гепкарт има думата. Имам още един допълнителен въпрос. Искам да знам дали представителите на комисията са ги разбрала правилно. Той каза, че можем да премахнем тази директива, тъй като а, имаме взаимно признаване. Х, има хармонизация, а, взаимно признаване и като основа имаме европейско законодателство. Това ли е а, което имахте предвид. Да, ние използваме националното законодателство, но следваме и международните разпоредби, защото не можем да създаваме пречки пред търговията. Принципа за взаимно признаване се признава, се прилага и ние не сме забелязали никакви проблеми в търговията, така че отговора на вашия въпрос е да. Uh, Госпожа Вайсбергер, за да приключим по тази тема. Сроковете, които представихте, изглеждат реалистични. Следващата седмица също ще разполагате с време за продължаване на дискусията. Имате думата за заключително изказване. Още нещо накратко, преди да направя обобщение. При някоя регулация е така и при някои директиви е така, че евентуално са застъпени в други директиви, например при измерване обема на зърно, зърните култури или измерването на спиртното съдържание. има и международни стандарти. За мен също беше очудващо, че се наблюдава едно развитие, че а, европейско, стандарти на европейско ниво замества тези на национално ниво. Тези национални регулации а, всъщност а, са продължение на международните стандарти. Аз си казах, да, може би има държави членки, които искат да излязат от тези рамки заради СТО или защото това се налага от гледна точка на опазване на здравето и на сигурността. Искам да обобщя така цялата дискусия. Всички казват, ние ще подкрепим принципа за намаляване на бюрокрацията. Можем да си представим, че при някои директиви могат да бъдат отменени. Трябва съвсем точно да проверим а, при кои директиви какво е възможно и след това да кажем да, при тези директиви, а, които са регулирани в други директиви, е необходимо това отменяне. Не трябва да чакаме от а, преработването на, тези, на директивата. Можем да ги премахнем още сега. При други директиви може да се каже. Ако действително от държавите членки идват а, насоки, мнения, че имаме нужда от регулация, то тогава ние ще а, приемем преработването на тази директива за измервателните уреди и да кажем, а, че ще постигнем едно а, интеринституционално споразумение. А, след като има нови техники и те вече се употребяват а, и се прилагат, не можем ние да стоим на стандартите от 1970 година. Държ... държавите членки а, винаги са против а, премахването на директиви, но когато а, е необходима нова регулация и тя трябва да се предложи, всички мълчат. Това много ме очудва. Когато има необходимост, разбира се, ние сме за преразглеждане на директивата, но ако няма необходимост, тогава аз съм за намаляване на бюрокрацията и мога да изготвя един много конструктивен доклад. Следващата седмица можем да се съберем и е добре да се изготви доклад, който се поема от всички страни. Благодаря ви за дискусията и се радвам за нашата предстояща работа. Благодаря много за вашата активна работа по тази тема. Ние ще продължим дискусията следващата седмица. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ни ред. Имаме сега възможност да разгледаме три становища, които са за Комисията по околната среда по три важни предложения, които са свързани с лекарствените продукти и потребителски въпроси свързани с тях. Искам да информирам новите членове на нашата комисия, че като комисия сега имаме възможност да изпращаме предложенията си, становищата си, в този случай към Комисията по околната среда, като излагаме нашата гледна точка като комисия по въпросите на вътрешния пазар и защита на потребителите. Нашата работа е много важна, но разбира се, трябва да работим съвместно и с докладчиците от Комисията по околната среда, за да могат да бъдат отчетени нашите мнения. Това не винаги е толкова лесно, но се надявам с ваша подкрепа да постигнем такъв резултат. Искам да направим известна промяна в реда на разглеждането, ако сте съгласни. Първо информация относно лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, както и изменение на общностния кодекс, свързан с тези въпроси. Вече беше изготвен работен документ и по двете предложения. Координаторите решиха да бъдат назначени сега двама а, докладчици и а, така се разделя бремето господин а, а, Бузой е запознат с този въпрос вече. Господин Курия Кория е нов докладчик. Затова предпочитам сега да дадем думата на господин Бесла, след което съвместно да обсъдим и двете предложения господин Фялнер е докладчик и по двата доклада от името на Комисията по околната среда. След това ще разгледаме доклада, т.е. становището, което изготвяме за фалшифицираните лекарствени продукти на госпожа Бастос. Искам първо да дам думата на господин Босой, след което ще дам думата на господин Кория и ще имате възможност да се изкажете и по тази тема. Не зная дали има представител на Европейската комисия. Да, значи комисията ще обс... дискутира и двете предложения. Господин Бусой, благодаря, господин председател. Ние вече имахме възможност да обсъдим тази тема по време на дори настоящия мандат. Така че аз няма да се спирам подробно на това, което вече беше споменато. Искам да ви запозная с същността на това предложение и да предложа също и срокове, които да договорим заедно. По същество, съществуващото законодателство и регламента и директивата, което забраняват рекламирането на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание. Но а, трябва да имаме предвид, а, че съществуващото а, законодателство не съдържа разпоредби за информацията, която се предоставя за лекарствените продукти. Само се казва, че се забранява дейност, която може да бъде считана за реклама. Затова общностното законодателство не възпрепятства държавите членки да имат свой подход по регламентирането на този въпрос. Там, където е една фармацевтична компания, която продава един и същи продукт, но в различни европейски страни, може да предоставя определена информация в една от тези страни, но не може да предоставя същата информация в други страни от Европейския съюз. Европейската комисия поради това реши да се предложи хармонизиране и определенето на ясни правила по какъв начин пациентите могат да получават информация за продукти, които се отпускат по лекарско предписание. Аз а, вярвам, че всички европейски граждани от всички държави членки трябва да се ползват от една и съща високо качествена информация за лекарствените продукти. Трябва да призная, че дори по-настоящем пациентите търсят е, информация чрез а, е, различни канали и най-вече чрез използването на интернет. А, е, голяма част от тази информация не е одобрена, не е официална и а, това може да подведе в голяма степен пациентите и те дори могат а, да бъдат а, засегнати от лошокачествена информация за лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание. Мисля, че трябва да се запази забраната за реклама по, на продукти, които са по лекарско предписание тъй като това е много чувствителна област и ние не искаме да се възприема сегашния модел, който съществува в Съединените щати. Считам, че това няма да е от полза за никой в Европейския съюз. Искам също да подчертая, че можем да усъвършенстваме предложението, направено от Европейската комисия за определенето на ясни правила за предоставянето на информация за пациентите. На първо място трябва да решим какви са каналите, по които да тече тази информация и да запазим забраната за реклама по радиото, по телевизията, за медикаменти, по лекарско предписание. Но а, в специализираните медицински издания може да се предоставя информация за пациентите. Трябва също да се намери решение за хората с увреждания и за възрастните, тъй като те не винаги имат същия достъп до същите канали на информация, както останалите. За много а, а, хора интернет не е възможен вариант. Затова трябва да се намери друго решение, за да бъдат тези категории хора информирани по надлежния начин. Читам също, че трябва да определим ясни правила за информацията, която се предоставя чрез интернет. Комисията вече предлага правила. Разполагаме с предложения за подобряване на предлагания подход. Ако имаме ясни правила, и система за предварително разрешение и официални сайтове, на които може да се предоставя информация за медицински, за лекарствени продукти, мисля, че по този начин ще предоставяме неутрална, висококачествена информация на европейските граждани за тези лекарствени продукти. Искам сега да предложа срокове за работа и се надявам да получа вашето одобрение, господин Корея и господин Бацус. Предлагам проекто становището да се приеме на 4 ноември. Измененията, да бъде предложено на 4 ноември, измененията да се предоставят до 11 ноември, на 1 декември да бъдат обсъдени измененията в комисията и гласуването в комисията да бъде на 2 декември, като гласуването в пленарна зала бъде на 25 януари. Ако всичко върви по план, може би през февруари или нали, началото на марта, ще бъде вече факт този документ. Благодаря, господин председател, за дадената ми възможност да направя това изказване. Няма да навлизам в големи подробности, но с удоволствие ще отговоря на въпросите, ако има такива. Председателят, благодаря ви за този много ясен работен документ, който ни представихте. Господин Кория също надявам се да се съгласи с този график, който представихте за работа. Господин Корея, имате думата за изказване като докладчик в, в постановище. Благодаря на а, Кристиан Бусол за това, което вече е а, направил по този въпрос. Ще премина на португалски. Благодаря ви отново. Целта на тези два законодателни документа са много ясни. Имаме нужда от една структурирана информация за а, медицинските, за лекарствените продукти, които предоставим на обществеността. Става въпрос за това, за коя целева група става въпрос. Тук ам, мисля за тези институции, кои имат възможност да а, предоставят определени продукти на, пажара, на пазара. И тук говорим само за лекарствени продукти, които подлежат на задължително а, предписание. Какви ограничения можем да приемем още от самото начало? Например, забраната за реклама, за директна реклама, която е, е отправена към а, пациентите и потребителите. Дали комисията а, е намерила за оправдана а, тази промяна? Дали това е необходимо за всички държави членки? Има ли информационни системи? И ако има такива, те са асиметрични, вече беше споменано. Със сигурност има и потребители, които искат да са суверенни. Колкото по-добре информиран потребителя, толкова по-суверен е той. И никой не може по-добре от производителя да предостави а, определената информация. Необходимо е да се контролира и съдържанието в интернет. Защото в момента хората са заляти от данни и информация. В държавите членки, които имат възможност да контролират съдържанието в интернет, да го направят. Но не трябва да се забравя едно. Позицията на съвета, сега се оглеждам дали имаме представител на съвета, мнозинството от представителите в съвета, поне през последния законодателен период, бяха за едно такова изменение и такава промяна. Имаше и достатъчно аргументи. разгранич... Тъй като разграничаването между информацията, която се предоставя и рекламата не са ясни, подходът не е правилен както и контролните функции са много затруднени, става едно пренатоварване на административните власти. И тук става въпрос за това каква е връзката между пациентите и медицинските лица, които работят в здравния сектор. И още един аргумент, че държавните разходи ще се покачат драстично. Повечето делегации в съвета на 28 май 2009 казаха, че това предложение не е уместно, тъй като по този начин не може да се гарантира, че тази цел ще бъде постигната, тъй като информацията, която се представя, няма да е достатъчна за потребителите. И така ние сме изправени пред една дилема. За това искам да представя тези точки, които са важни за мен. На първо място. Не смятам, че преработването на директивата и регламента наистина са необходими. Но все пак смятам, че съществува необходимост. Може а, да се усъвършенстват някои аспекти. Много е важен достъпът до информация, например. Информацията, а, които се предават на хората, които са заети в здравния сектор, както и, и отнош... връзката между индустрията, медикаментите, които се предписват на пациентите и надзорните органи. Предложението на комисията не гарантира, че ще се разграничава между информация и реклама. Ето защо а, пред нас стоят много гледни точки, които, върху които ние трябва да работим. От една страна са държавите, членки на Европейския съюз, които представят информация, от друга страна има и други източници на информация. Не можем просто да се отпуснем и да кажем да, директивата ще бъде приета по начина по който е представена сега. Ето защо аз е, съм съгласен с графикът, който беше предложен, че ние да работим вече с проекто доклада на 4 ноември. Но няма ли да е по-полезно, ако е, посветим един след обяд на тази тема, и още веднъж да разискаме всички мнения по този въпрос. Това е моето предложение. Благодаря ви. Благодаря за пространното становище. Радвам се, че двама докладчика представят становища. Разбира се, става дума за становище, което се представя на Комисията по околна среда. Ако не го внесем на време, те няма да го получат. Така че с водещата комисия, вие с господин Бозой ще трябва да се договорите. Ако те настояват крайния срок да остане 24 януари, трябва да съобразим с това. Така че това е първият момент. Второ, Трябва да видите в кои области можем да дадем ясен категоричен принос. С други думи, не смятам, че трябва да проведем мащабно слушане, тъй като Комисията по околна среда ще го направи. По-скоро да видим кои са основните моменти, на които държим. Също така трябва да се съобразите и с ограниченията за мястото, което ви се отпуска за становище. Така че господин Босой и с докладчиците е хубаво да се свържат с Комисията по околна среда, за да се разберете как да се върви напред. По този начин ще можем да дадем максимално добър принос и да участваме максимално ефективно. Няколко души са се записали. Не знам дали са докладчици в сянка или са просто експерти. Искам да ви напомня, че след малко ще разгледаме и доклада на госпожа Бастос. Госпожа Вайсгербер. Благодаря, господин председател. Аз ще говоря от името на НЕП, като докладчик в сянка по тази тема. Правилно е, че трябва да се а, включим в рамките на тези теми, които се отнасят до комисията, но а, през следните години съм изготвил много становища с комисията по вътрешен пазар и разбира се, вътрешния пазар и защита на потребителите комисията, която се занимава с а, тях, а, може също да се занимае обстойно с тази тема, тъй като а, потър... защита на потребителите също ще бъде зале... включена в този доклад. Разбира се, тази тема трябва преди всичко да се обсъжда в Комисията по околна среда защита на потребителите, но трябва да си сътрудничем, тъй като тази тема е толкова обширна че също ще е разумно да се канят и лекари, медицински лица, представители на лекарските организации. Тъй като те също трябва да изкажат своето мнение. Първо искам да поздравя двамата докладчици за много подробните уводни думи. Няма сега да повтарям всички точки. Е, господин Бошой, имате право, като казвате, че в момента тази тема е регулирана добре на европейско ниво само по отношение на забраната на рекламите. Но по отношение на информацията не е така. Например, в Швеция имаме статуквото, където има интернет страници, които се контролират на държавно ниво. Е, също има организации, които е, предоставят информация за използването на отделните медикаменти, но в другите държави няма такава информация, тъй като от гледна точка на защитата на потребителите е добре, когато, например, аз загубя опътването на е, отпаковката, да мога да намеря тази информация на друго място. В момента е така, че все пак някои информации са предоставени на а, в интернет, но качеството и информацията е толкова лоша, че трябва отново да се посъветвам с лекаря. И това отнема много време на пациента да може той да намери вярната а, информация и да може да използва този медикамент правилно. Защото когато а, пациентът разполага с, точна информация и когато времето на лечение трябва да бъде конструирано, да бъде съставено и разпределено много правилно, това е важно. Когато става въпроси за превенция, аз смятам, че това може да доведе и до, ако това води до увеличаване на разходите и до отежняване на администрацията, тогава трябва да се занимаем с този въпрос. Това е мнение и на, на лекарец, когато аз разговарях. А, аз като пациент подхождам така, когато съм при лекаря. Информирам се в интернета за възможностите, за медицинските продукти и в останалата част от Европа, освен в Швеция, няма една структурирана информация. Има много организации на лекари, на фармацевти, граждански организации се опасяват, че ще има А, строга забрана на рекламата. Е, трябва да подходим внимателно по въпроса за неутралната информация. Това, което предоставят като информация производителите, но трябва да се упражнява и контрол от държавата върху фармацевтите, върху лекарите, за да не се получават манипулации можем по тази точка да усъвършенстваме предложението на комисията, и като аспектите по отношение на контрола не са разработени много добре. По отношение на, заклам, на забраната на реклама, трябва да видим по какъв начин, по какви канали ще разпространяваме информацията. Ам... Но може да се изгради една добра, качествена интернет платформа, която да бъде контролирана. Смятам, че предложението на докладчика е добре, че ние трябва да изграждаме върху една функционираща система. В Швеция има такава, такава интернет платформа, която функционира много добре. Ето защо аз смятам, че това предложение ще е добро за потребителите и на държавите членки. Трябва да се каже, че нямаме нужда от регулация, тъй като сегашната регулация за забрана на рекламата вече се предлага и нова регулация се прилага, извинете, и не, не е необходима нова регулация. В момента имаме интернет информация, която не е проверена и не е контролирана. И затова съм на мнение, че трябва по-скоро да се регулира тази информация в интернет, за да се защитят пациентите, както и интересите на лекарите. Радвам се за дискусиите, които ще проведем, които провеждаме и разбира се, ще представим и мнението на а, Комисията по вътрешен пазар. Благодаря ви. Благодаря, Аня, каза председателя. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Босо и господин Корея за ясното представяне и за предложенията, които подкрепям в общи линии. Мисля, че ни трябва рамка за предоставяне на информация в рамките на целия единен пазар, за да може той да бъде от полза за всички потребители. Аз подкрепям забраната за пряка забрана за лекарства, отпускани по лекарско предписание. Притесняват ме обаче две неща. Първото общия подход към контрол върху цялата информация, идваща от индустрията. Не знам дали това е съразмерно и дали няма да се окаже твърде бюрократично. Като имаме предвид опасността от некоректна информация, който е малък, бих попитал дали този цялостен, обхватен подход е уместен. Второ, за рекламите на медицински продукти са в компетенциите на държавите членки и се питам дали ни трябва общоевропейска регулация. Мисля, че държавите членки сами трябва да решат. Благодаря. Искам да потвърдя, да потвърдя господин Фокс, че вие сте докладчи в сянка от името на Европейски консерватори и реформатори. Госпожа Ройтова. Председо, я наважу Искам да кажа, че повечето държави членки имат забрана в сила за забрана на лекарства. Разбирам, че има притеснения, свързани с хармонизацията. Може би можем да разчупим системата, която функционира в някои държави членки, пък в други държави членки още не е въведена такава система. Само, че рекламата, която има трансграничен характер, трябва да има европейски параметри. Само, че според мен експертите са тези, които трябва да вземат решение, не политиците. От нашата задача е да кажем не, ние не искаме реклама в тази област. В областта на информацията за пациентите и потребителите, знаем, че лекарят е най-добрият източник на информация. Всеки пациент може да си избере лекар, на когото, човек на когото има доверие и той да е най-добрият източник на информация. Информацията за лекарствата е само, една, е само един аспект, само една страна. Има обаче и други видове информация, които трябва да се предоставят, като храненето, например – един пациент, който взима повече от едно лекарство, винаги трябва да се допита до експерт. И нашата комисия и Европа като цяло трябва да информират гражданите. това е много важно, за да могат пациентите да се ориентират в цялата система. Съгласна съм с някои от Въпросите повдигнати от госпожа Вайсбергер, особено по отношение на предоставяне на информация, на която пациентите имат право. Тази листовките са тези, които трябва да предоставят такава информация и те трябва да подлежат на контрол. Трябва да има хора, които да отговарят за тези листовки. Понякога листов, понякога листовките се губят от пациентите, случва се. Трябва да се погрижим листовките винаги да бъдат на разположение и пациентите винаги да имат достъп до тях. Няколко оговорки. Не можем да правим разлика между реклама и предоставяне на информация. Някои държави членки може да приемат дефиниция Ясно е, че всичко е въпрос на дефиниция. По някакъв начин трябва да дефинираме рекламата и от друга страна предоставянето на информация. Държавите членки са тези, които трябва да направят това. Системите трябва да се сближат и да се стигне до хармонизация. Може би този пакет ще ни мотивира да координираме системите в по-добра степен, отколкото е било в миналото. Само, че не можем да имаме напълно хармонизирани разпоредби. Според Лисабонския договор не е работа на Европейския съюз да прави това. Някои от измененията може да стигнат именно до там и това е което ме притеснява. Благодаря. Да, вие имате значителен опит в тази област. Най-се накрая, преди да дам думата на комисията, госпожа Парванова, приветствам я в комисията. Това е първото изказването. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя господин Коре, господин Босой за работата по тези въпроси. Предстоят още трудни дискусии, защото а, това е един от най-трудните въпроси за постигането на баланс. Аз почти не забелязвам сътрудничество между генерална дирекция по здравеопазване и а, околна среда. Мисля, че трябва да оставим в рамките на компетенциите на нашата комисия и да допринесем именно в областта, за която допринасяме защитата на потребителите. За първ път а, говорим за потребители, а, а не за пациенти по отношение на лекарствени продукти. И това трябва да се подчертая в а, доклада. Това ще бъде значителен принос за работа по здравните услуги, т.е. да се работи не само за защита на пациентите, а и за защита на потребителите изобщо. мисля, че е доста сложно да се намери баланса между информиран избор и умерен избор от страна на пациентите. Аз съм лекар по професия, така че съм пристрастна, но ако пациентът може да направи информиран избор на базата на информация, само тогава няма да се нуждаем от лекари. Мисля, че целта на осигуряването на достъп до висококачествена информация е по-скоро да се подготви пациента да получи подкрепа от лекаря си но не трябва да създаваме Франкенштайн. Както каза вчера и госпожа а, Кунева, ще ви дам два примера. Първият пример е от Полша, той е съвсем пресен. Има група учени и някои неправителствени организации, които твърдят, без да се основават на солидни научни данни, че има препарат, който предизвиква рак. Въпреки, че това не е медицински научно доказано, такава информация се разпространява, защото искат да се освободят от този препарат точно. И така, ако не сме прецизни, ще има злоупотреба с информацията. И втори много важен а, пример е от а, потребителска група, която има сложна схема от критерии, която измерва удовлетвореността на потребителите между различните страни, но има доста а, голямо пристрастие, а, а пък от друга страна се разчита на информацията, която предоставят и това може да доведе до значително объркване. Затова трябва да видим по какъв начин можем да подкрепим Комисията по околната среда за предоставянето на висококачествена информация и за намирането на верните канали за нейното разпространяване, както и за намиране на органите, които ще могат да сравняват тази информация. Ние трябва да разчитаме също на научните доказателства. За това е важно да използваме експертните познания на специалистите и да предложим нещо, което да отчита именно този аспект. Благодаря, госпожо Парванова. Мисля, че няма никакъв конфликт на интерес. Ние се радваме, че може да допринесете в тази дискусия, както и госпожа а, Ройтова. Сега искам да дам думата на представители на Европейската комисия от Генерална дирекция по предприятията да коментира някои от поставените въпроси. След това ще попитам господин Бусъл и господин Кория дали иска да кажат нещо в заключение. Но първо представителя на комисията има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да изложа моето становище. Много важни неща бяха казани. Е, искаме да се концентрираме обаче върху три неща, които бяха споменати от депутатите. Първо, забраната за рекламиране на лекарства, които подлежат на предписание, трябва да остане незасегната в това предложение. Това е било до сега. Така има създадено законодателство и не трябва да се намесваме. Второ, сегашните правила не са способни да предоставят необходимата, балансирана и всеобхватна информация на потребителите и пациентите. Това също трябва да бъде преработено. На трето място ние сме благодарни, че комисията е представила един много амбициозен график и а, ние ще подкрепим в изпълнението на тези важни задачи. Освен тези три неща, исках да кажа още нещо. От една страна, това предложение се подкрепа от цялата комисия. Всяка една дума, която е включена, се подкрепя и е подписана от всичките 70, 27 комисари и от всички служби на комисията е дискутирано това предложение и е прието. От друга страна, може би има някакво недоразумение по отношение на листовките в опаковките. Листовката е част от разрешителното, издадено на определен медикамент това, което съдържа листовката е одобрено от а, съответната служба или от служба на национално ниво или на европейско ниво от Европейската агенция за издаване на решителни за медикаменти. А, всяка една дума е одобрена и приета в тази листовка производителя трябва да предостави тази листовка преди това пред съответната служба и тя да бъде одобрена. Е, един по-строг контрол върху листовките не можем просто да си представим. Въпреки това, е, въпреки всичко, това предложение е много важно и в някои държави членки има производители, които все още не публикуват тези листовки на интернет страниците си. За държавите членки това е едно нарушение на забраната за а, рекла, реклама. А, листовките не могат от друга страна да бъдат публикувани, защото се нарушава забраната за а, реклама. Таз, тази тема трябва да се дискутира допълнително. Благодаря ви за вашата подкрепа. Um, Дали господин Босой или господин Коре искат да кажат нещо? Господин Босой. Да, съвсем накратко. Съгласен съм с повечето от изразените мнения. Няма да е лесно всичко това да се реализира на практика, защото има известно противопоставяне вече в съвета. Но аз е, читам, че този въпрос следва да бъде разглеждан на европейско ниво. Господин Фокс каза дали не е по-добре въпроса да остане в ръцете на държавите членки. Но ние имаме вътрешен пазар, имаме същите медикаменти, които се циркулират във всички 27 държави членки. Затова няма да е справедливо в някои страни гражданите да имат достъп до много информация, а в други до никаква информация. За това въпросът трябва да се уреди на европейско ниво и за това аз подкрепям предложението на Европейската комисия. Нещо във връзка с казаното от колегата Първанова. Трябва да имаме строг контрол от една страна и да избягваме ненужната бюрокрация. Да, разбира се, че трябва да има строг контрол върху това, което се появява върху информацията, предоставена чрез интернет или по други канати, канали. Това трябва да е информация, която а, да бъде подходяща за гражданите и за бизнеса. Също съгласен съм, че трябва да се фокусираме върху защитата на потребителите на вътрешния пазар. Не може да се обсъжда цялото ам, предложение. Имаме тук лекари след нас, госпожа Парванова, аз също съм учил медицина. Затова считам, че ние трябва да фокусираме вниманието си върху ресора на нашата комисия и да видим а, дали а, може малко да изместим във времето сроковете, но ако всички искат гласуването да бъде на 25 януари, ние трябва да се придържаме към сроковете, които бяха представени. Господин Корея. Благодаря, господин председател. По време на тази дискусия бяха изразени две дискусии, които според мен са много важни. Първо, идеята за добра информация. Няма дихотомия между информация и реклама. Инфор... В... Всяка информация може да има добра информация и лоша, лоша информация. Във всяка информация може да има лъжлива информация. Ето защо трябва да разгледаме идеята за информацията. Друга идея която беше повдигната, е свързана с отговорността на тези, които предоставят информация. Ами, свободния пазар се основава на отговорността на участниците в него. И не можем да разчитаме на догми а, и, на, и на бюрокрация, която да решава въпросите с добрата информация. Онова, което повишава отговорността на предоставящата информация е, стъпките, по които трябва да вървим. Искам да благодаря на двамата докладчици. Всички изказали се. Мисля, че дискусията беше много ползотворна и богата, както и винаги в тази комисия. Сега а, бих предложил на господин Босо и господин Корея да обсъдят с докладчиците в Сянка въпросите за графика, а също така и подхода и областта, в която смятате, че трябва да се насочи нашата комисия. Мисля, че ако успеете да осъществите това планиране ще бъде много полезно. И ако можете всичко това да стане до вторник 6. Изоставаме от графика и съвсем не ми се иска да съкръщавам дискусията, но искам да приключим до 12.30. Защо? Искам да преминем към едно друго много важно становище поето от госпожа Бастос за фалшифицирани медицински продукти. Нашия колега Лака свърши значителен обем работа и разполагате с документи, за да ви ориентират. И затова ще дам думата на госпожа Бастос Има ли докладчици в сянка, които искат да се изкажат? Госпожа Алде, госпожа Парванова от Алде, от господин Фокс от а, е, е, Европейски консерватори и реформатори. Госпожа Бастос е първата, след това госпожа Вайлер и господин Фокс – Господин Фюринг също ще се изкаже. Госпожо Бастос, имате думата. Благодаря. Ще се постарая да бъда кратка, макар че темата е доста щекотлива и не мога да не ви дам малко предистория на предложението за промяна в директивата, свързано с много ясни обстоятелства. На първо място това предложение за промяна се обосновава от това, че в Европейския съюз се увеличава с бързи темпове броя на фалшивите лекарства. Тези фалшифицирани лекарства съдържат вещества с ниско качество, както и фалшифицирани активни вещества, в резултат на което или дозировката не е правилна, или активното вещество не е такова, каквото трябва да бъде. Ясно е, че последиците са опасно за здравето. Това е и опасно за фармацевтичната промишленост. Това е, е повод за сериозни тревоги сред гражданите. Бих казала, че рискът от фалшифицираните лекарства се променя. Има много съвременни лекарства, които се фалшифицират. И това са животоспасяващи лекарства, което е много тревожно. Още повече, че а, гражданите започват да губят доверие в фармацевтичната промишленост. Това е ситуация, която можем да сравним с кризата в хранителните продукти за хората и животните през 90-те години. По време на предишният мандат беше представен доклада Ангелакис – където се приема предложението на комисията и където се, се обосновава необходимостта от модифициране на директивата, като се осигурява защита както на патентованите лекарства, така и на генеричните. Мисля, че трябва да се отиде по-далеч, т.е. да има възможност Европейската агенция за лекарствата да може да каже, че страни като Индия, Китай, където трябва да, че в страни като Индия и Китай трябва да се провежда по-задълбочена инспекция. Мисля, че трябва да видим какво съдържа модифицираната директива. Повечето от държавите членки са за направеното предложение за изменение. Също така е поставен акцент върху някои въпроси. Най-напред искам да кажа, че има три основни стълба, върху които трябва да се работи, за да се модифицира е, директивата. Първо, характеристика на продукта, добрата производствена практика с, разпоредби за безопасност и сигурност и предоставяне на информация за съответните органи. Някои държави членки държат, че директивата трябва да се прилага спрямо към всички а, лекарства. Други държави членки не са на същото мнение. Също така трябва да имаме предвид и разходите. Много важен въпрос е липсата на дефиниция на понятието фалшифицирани лекарства – като автор на становище по, то, по това предложение, аз смятам, че очевидно, че е необходима ясна и прозрачна дефиниция на понятието фалшифицирани лекарства – не можем да приемем по-абстрактна дефиниция. Тя Тя трябва да се да обхваща фармацевтичната промишленост, разпространителната мрежа. Всички органите в държавите членки и агенцията за лекарствата трябва да положат усилия за да се а, формулира ясна и точна дефиниция. Друг стълб, на който почива нашата работа за изменение на директивата, е разпространението, дистрибуцията. Трябва да се а, работи с, с разпространителите, с търговците на едро, с износа. Що се отнася до активните вещества, включени са някои елементи в списъка. 90% от тези съставки идват от трети страни, от страни като Китай и Индия. преди да ви представя предвидения график за представянето на становището, искам да ви кажа, че в момента всички държави членки са доволни от предложението. Има едно общо съгласие в работната група. Ние смятаме, че е необходимо законодателство, за да се избегнат опасностите, с които са свързани фалшифицираните лекарства. Трябва да се подобри автентичността и качеството на фармацевтичните продукти и на активните съставки. Това е въпрос от политическо естество, въпрос засягащ общественото здраве въпрос с неотложен характер. Това е също така Това е и въпрос, който ще има последици и върху разходите и съответно цените на лекарствата. Това е въпрос от политическо естество и ние като политици не можем да не му обръщаме внимание последен въпрос. графикът. Обсъждането и приемането в пленарна зала са предвидени за 23 февруари 2010 година. Преди това ще бъде направено. При това ще се представи проект на становище и Измененията ще трябва да се внесат на 11 декември. Искам да подчертая, докладчикът в Комисията по околна среда е Мариза Матиас от Обединената европейска левица. Аз разговарях с нея и тя е готова да си сътрудничим, за да постигнем максимално добър резултат. Да постигнем в крайна сметка този резултат, към който всички ние се стремим. Така че когато приключи нашата работа, да можем да предложим повече гаранции както на пациентите, така и на фармацевтичната промишленост, така и на цялото обществено мнение. Благодаря ви. Благодаря много за това пространно въведение. Преди да дам думата на останалите оратори, искам да кажа, че проявихме доста голяма амбициозност, като включихме всички тези предложения в дневния ни ред за тази сутрин. А, сме поканили представители на комисията, които да ни представят а, таблото с резултатите за вътрешния пазар. Затова искам да попитам дали сте готови а, да направим само кратко въведение, госпожа Шалдемозе, и да намерим допълнително време по-нататък. А, на следващите заседания за по-детайлна дискусия. Благодаря за разбирането. И така сега само кратко въведение, а после ще получите достатъчно време за подробна дискусия. Сега искам да попитам кой от докладчиците в сянка иска да вземе отношение, но ви моля да бъдете максимално кратки. Госпожа Вайла. Ja, ich kann mich auf jeden Fall kürzen. Аз ще се изкажа съвсем накратко и ще съм по-кратко от докладчицата. Тъй като относно целта ние сме абсолютно на едно мнение, може би и в рамките на групата също има съгласие, че този принос и това предложение е много важно допълнение към пакета за медицинските продукти. Питам се защо толкова късно се занимаваме с този въпрос. Може би заради изборите, тъй като от страна на съвета има противоречие. Съвета е на мнение, че трябва да се промени директивата. Тоест, може би само по някакви незначителни подробности ще имаме разногласия, но ще постигнем консенсус. Съвсем аз искам да кажа от името на моята група, че предложенията на комисията ам, ще бъде пренебрегнат. А, трябва да приложим минималните стандарти. Е, искам да ам, разберат господин, госпожа Бастос, кога ще получим вашият вариант за да имаме време в рамките на групата да го обсъдим. Смятам, че предложенията от страна на комисията са отлични. при мен в немската версия са на страница 5 за засилване контрола на предприятията, инспекции на самите производители да бъдат публично оповестени, да бъдат затегнати. Това предложение е много добро. Можем да, работим, да говорим с комисията по този въпрос още веднъж. А, трябва да разгледаме и оценката на въздействието по отношение на разходите и на спестяванията. А, това ще е интересно за нас, депутатите, да го разгледаме в детайл. От страна на населението има големи очаквания. Какво значи очаквания? Това е нещо, което е съвсем нормално, че лекарствата, които се предлагат на Европейския съюз, да бъдат контролирани и тествани преди да бъдат одобрени. И трябва да се борим с много решителни санкции и мерки срещу фалшифицирането на лекарствени продукти. Тук не става въпрос а, само. Тук не става въпрос за, примерно, за някаква градинска нощ, става въпрос за сериозни медикаменти, които са от голямо значение за потребителите. Много съм доволна от предложенията на комисията. Смятам, че, надявам се, че няма да бъдат разно, разводнени и ще бъдат конкретни. Е, искам да знам още веднъж датата до която ние ще получим вашия доклад. Um... Благодаря много, госпожа Парванова. Благодаря, господин председател. Това предложение не е толкова спорно, но същевременно на мен ми се струва доста повърхностно. Искам да подчертая, че отново липсва сътрудничество между Генерална дирекция предприятия и Генерална дирекция здравеопазване и защита на потребителите. Трябва да сме съвсем ясни тук, че става дума за организирана престъпност. Много е престижно да се борим срещу фалшифицираните лекарства, сигурно комисията, съвета, всички са за. Едва ли може да се намери човек, който да е против, но дали разглеждаме този проблем по подходящия начин? Става дума за човешки живот, става дума за един огромен пазар. Затова трябва да сме много внимателни и да стигнем до същината на въпроса и при следващата финансова перспектива. Тук не се прави разграничение между правните и неправни канали или законните и незаконни канали. Има предложение за строг контрол, както а, се предлага в а, изменението на директивата. Но няма и дума за интернет, за паралелната търговия, които са едни от основните канали за предлагане на фалшиви лекарства. В парламента беше допуснато предлагане на лекарства по интернет. Само 1% от генеричните лекарства са фалшифицирани. Останалите 99% са останали продукти. 70% от генеричните продукти са основен пазар, а само 30% са останалите продукти. Каквото и да се записва в листовките, каквито и административни мерки да се предприемат, какъвто и контрол да изискваме от е, бизнеса, нещата опират е, до цената, която плаща потребителя. За 70% от медикаментите става дума именно а, е, за това. Само 1% са фалшифицираните генерични лекарства. Обаче и за това ми се струва, че не сме много ефективни с оглед на разходите. На първо място трябва да се концентрираме върху борбата срещу организираната престъпност, относно субстанциите. Тези, които произвеждат лекарствата, трябва да отговарят и за съставките, които използват и трябва да бъдат подложени на специален контрол. Тези мерки са добре известни, има специални разпоредби, Откъде се получават данните? Защо се отчитат само интересите на бизнеса, но не и това колко струва всичко за потребителите? Когато правим оценка на въздействието, нека да държим сметка за това, кой плаща в крайна сметка цената. Това е мнението на моята група и моето лично мнение – че може би в следващият, следващата комисия, ресорът, който отговаря за лекарствата, трябва да бъде по-скоро към защита на потребителите. Председателят, предполагам, че ще има доста коментари. Нещата опират също и до правоприлагането, защото това е в правомощията на държавите членки и въпросът е малко по-сложен но искам отново да напомня, че ние изготвяме становище. Ние не сме водещата комисия за доклада. Не отговаряме като водеща комисия по този въпрос. Госпожа Ройтова, госпожа Сантори и госпожа Руе. Господин Фокс първо. Господин председател, ще бъда кратък. Аз подкрепих предложенията. Подкрепям и това, че комисията няма да налага тези мерки по отношение на лекарствата, предлагани по интернет. Да не се опитваме да регулираме интернет чрез това предложение. Също се безпокоя и от допълнителните разходи за бизнеса, които в крайна сметка ще бъдат поети от потребителите. Въпроса за преопаковането също е на дневен ред. Ние трябва да направим така, че когато става преопаковането на лекарствата, да се съобразяват с изискването да не се допуска фалшифициране. Ние считам, че трябва да се създава независим отбор, който да извършва инспекции върху търговците на Едро, защото това трябва да остане в правомощията на държавите членки. Председателят, благодаря господин Фокс за това много кратко изказване. Предполагам, че останалите ще последват вашия пример. Госпожа Ройтова. Съжалявам, че Времето ни е толкова ограничено, затова ще се огранича до два коментара. Първо, няма да можем да решим проблема като цяло. Приветствам въвеждането на наблюдение на дистрибуторите, защото бихме могли да се опитаме да повишим доверието на потребителите, ако те купуват от официални канали, тогава те да са сигурни, 100% сигурни, че лекарства са истински. Ние бяхме в Антверпен и бяхме свидетели на това, че шенгенските граници са крайно недостатъчни като защита на фалшифицираните лекарства. И от политическа гледна точка можем да кажем, че поне това, което се продава по официалните канали, би трябвало да бъде добре защитено. А, това е посланието, което би трябвало да можем да изпратим като имко. Също така, информираност. Това е много важен въпрос. По как си представя Европейската комисия, че можем да постигнем по-добър, по-усъвършенстван контрол или нека се опитам да се изразя по друг, по друг начин. Какво ще стане, когато някои лекарства не се продават в Европейския съюз, но преминават през Европейския съюз и те могат да бъдат източник на фалшифицирани лекарства. Има, има риск от това, че лекарства преминават, преминават през Европейския съюз, не се продават в Европейския съюз, но така както са, преминават транзит, са фалшифицирани лекарства. Благодаря, господин председател. И това предложение от Европейската комисия е стъпка напред, напред в сравнение с това, което разполагаме. Независимо от това, то си е, остава плахо. В светлината на това, което искат потребителите в Европа. Мисля, че докато Европейската комисия няма коража да представи предложение, настояващо за пълна проследяемост на всички вещества в лекарството от момента на производството до момента на продажбата, няма да имаме прозрачност в този сектор. А ако нямаме прозрачност, няма да можем да, за, да опазим правата на потребителите така, както трябва. Така че не сме постигнали това, което трябва да постигнем. Знаем, че всяко едно лекарство състои от различни съставки, някои от тях по-важни от други. Само, че няма никаква. Нямаме никакъв поглед върху проследяемостта. И мисля, че това е проблемът. Това е проблемът и за фалшифицирането. Някои видове фалшифициране по-ясно се разкриват, само че а, инспекцията наблюде контрола върху производствените процеси, особено за по-важните лекарства, това е проблем, който си а, стои сериозно. Комисията, Европейската комисия обаче подхожда доста плахо към тази тема. Искате ли да направите кратък коментар? Паралелните вносове се обсъждат прекалено малко. А, има фалшифициране и при пар... тези паралелни а, вносове, но а, те са по-малки, отколкото бяха обявени. Uh, Благодаря. Дебата беше отново много богат на идеи. Остава ни обаче много работа. Госпожа Бастос трябва да проведете вероятно среща и с докладчиците в Сянка. Има също колеги, които са и членове на Комисията по околна среда. Трябва да видим каква да бъде е, добавената стоеност, която нашата комисия е, ще допринесе. Давам думата на представители на комисията. Благодаря, господин председател. Ще съм кратък. Само някои коментари. Първо, Обхватът на това предложение съвсем ясно е, че а, темата за фалшифициране на а, медикаменти включва и други сектори, свързани с митата, с а, наказателно, с наказания, с пазара и така нататък. Има и аспекти, които са свързани с веригата на разпространение и с производството на медикаментите. Това е една, един, един сектор, а, за който и има хармонизирана а, законодателство от 2001-2003 година, но има и а, е, да се направи нещо и по другите аспекти, а, за да се гарантира че съставки, които са включени в медикаменти, не са фалшифицирани самите вещества. Тази тема има много аспекти, както казах, и ние говорим за аспектите, които се отнасят до медикаментите относно разходите. Винаги се сравняват разходите, свързани с предложението и разходите, които ще възникнат, ако не се направи такова предложение. Що се отнася до разходите, които възникват, ако няма предложение, тогава се изхожда от едно статукво. Тогава ще има опасност, че а, ние няма да знаем колко а, а, фалшифицирани медикаменти са пуснати в търговската мрежа. А, трябва да работим с съществуваните данни и така нататък, за да видим каква ще е ситуацията, ако не предприемем нищо. От, от гледна точка на разходите, а именно разходите, които ще възникват при а, предложение. Възоснова на тези пресмятания тогава е, ние предложихме изчисляването на един определен риск. не трябва всички медикаменти да бъдат обозначени с такъв знак за сигурност или безопасност. Трябва да се изхожат определени критерии, свързани с риска. тази тема не можем така грубо а, да я обсъждаме. Трябва да сме по-прецизни. Има различни а, групи продукти. Дали а, за всяка една група съществуват рискове? Дали тези мерки са оправдани? И а, дали тези мерки а, не м, ощетяват а, данакоплатците, пациентите? А, относно транзита на лекарствените продукти. Това е една много важна тема. По настоящем законодателството е свързано с, с лекарствените продукти, е свързано с тези продукти, които са пуснати в търговската мрежа. Но тези лекарства, които са в контейнер, да речем, на пристанището, тези правила и тези разпоредби не могат да се приложат. Минималните критерии по отношение на качеството на лекарствените продукти трябва да бъдат спазани тогава, когато тези лекарствени продукти се транспортират през Европейския съюз, а не когато са пускани, пуснати в обращение в търговската мрежа. Трябва да имаме предвид, че има заобиколни пътища и начини. Използват се обиколни пътища, за, за да стигнат тези лекарства до потребителите. Относно аптеката в... представена в интернет или с други думи търговията с лекарства – чрез интернет. Има милиони а, апотеки в интернет. А ако а, зададете а, това понятие в интернет, ще има милиони такива аптеки. Класическата ситуация е, например, когато а, някой предлага такава аптека в интернет и то без рецепта, когато това лекарство в друга държава е с предписание. Това този начин на разпространение и на предлагане на тези продукти нарушава законодателство в поне 15 държави. Нямаме проблеми с законодателството, а с прилагането му. Много е трудно в, да се контролира тази констелация. За изпращането а, на опаковки от някакви съмнителни аптеки от трети страни в Европейския съюз. А, трябва и пациентите да са наясно, че това е много голям риск да а, използват, а, за тях да има риск от използването на фалшифицирани а, продукти. Uh, Председателят. Благодаря, че се спряхте на толкова важни теми. Виждате, че темата буди огромен интерес. Госпожо Бастус, искате ли да вземете отношение? Трябва да също договорим сроковете. Това е свързано с времето, което е определено от Комисията по околната среда за гласуване. Благодаря за тази възможност да направя заключение. Съвсем накратко. Графикът е много ясен по, що се отнася до представянето на проектостановището, предвидено за 1 декември. Също така искам да благодаря на всички, които се изказаха. Благодарение на техните изказвания аз мога по-ясно да очертая проблемата. това, което ни предлага комисията, предложение, що се отнася до разходите, разгледане подробно този въпрос в предложението, кой ще трябва да плаща тези разходи и какви ще бъдат разходите за пациентите и фармацевтичната промишленост? Важен въпрос. Искам да кажа на комисията, че в не се в, представенето на комисията не се каза нищо по отношение на критиката свързана с липсата на дефиниция на понятието фалшифицирани лекарства. Ясно е, ние много държим на такава ясна и стриктна дефиниция. Ние ще а, оповестим а, графика. До 1 декември ще бъде подготвено проекто становището с участието на докладчиците в Сянка. На 11 декември е крайния срок е, за представяне на изменения. Е, гласуване в комисията 25 януари и 23 е, февруари е окончателното гласуване. Предстои още дискутиране на въпроса, но все пак е важно да имаме ясен график. Благодаря. Госпожа Шалде Мозе се съгласи да проведем по-задълбочена дискусия следващата седмица, но ако искате, сега може да представите накратко темата. Аз не, нам дали ще е от полза да започваме депат, депат на ново. Аз мога да се огранича в рамките на 5 минути, но ако кажете, че имаме време следващата седмица, тогава по-добре е да го оставим следващата седмица. Well, for, for, for... Благодаря. А, искам да се извиня на онези от присъстващите, които а, са очаквали тази дискусия, но а, следващата седмица ще имаме пълна а, дискусия. Искам да напомня, че по тази тема вече работихме по време на миналия парламент. Изготвихме становище, което не беше използвано от Комисията по околната среда, тъй като те не гласуваха по този въпрос. Така че работата продължава. Сега искам да преминем към следващата точка. Това също е нещо, което се случва за първ път в комисията. Това е първия доклад по а, собствена инициатива по време на сегашния мандат и е свързан с индекса на вътрешния пазар. Искам да помоля за тишина. Унези от вас, които напускат залата, да го направят тихо. Госпожа Брантор е тук. Е, тя ще вземе отношение след малко. Въпреки, че залата е съвсем нова, предполага се, че техниката трябва да е на ниво, но а, слайдовете са толкова дребни, че не се вижда чак толкова добре. Затова въпреки, че не е много щадящо за околната среда, ние сме подготвили копия на хартия, за да може да следите тези слайдове. Ние ще обсъждаме препоръката на комисията за функционирането на вътрешния пазар и за индекса на вътрешния пазар. Контекстът е сният. Координаторите се договориха да изготвим доклад по собствена инициатива по индекса за вътрешния пазар и искам да приветствам с добре дошла госпожа Трюн. Тя е нов член на комисията. Тя е определена за докладчик по това предложение. Не зная дали вие първо искате да вземете отношение или пък първо да а, чуем презентацията. <clears throat> Maybe the presentation first. Може би първо да направим презентацията, ако сте съгласни. Да не се обидите, че съм ви пренебрегнал. Най-напред презентацията. Ако имаме време, ще дам дума и на докладчиците в сянка. Госпожа Бромтер ще започне. Добре дошла в нашата комисия. В много важната ви роля като ръководител на отдел в главна дирекция вътрешен пазар. Благодаря, господин председател. Ще представя препоръката на Комисията за по-добро функциониране на вътрешния пазар. И моята колега Рего Касайс ще разгледа индекса. И за двете презентации има слайдове. Ние ще ги разгледаме накратко, тъй като те са доста подробни. Първо, защо направи комисията тази препоръка? Защото, както знаем, вътрешния пазар не функционира толкова добре, колкото трябва в момент на криза е необходимо да положим повече усилия той да се усъвършенства в полза на гражданите. Също така, преди три години комисията прие преглед на единния пазар. Парламентът прие резолюция, в която настоява държавите членки и комисията да скъсят разстоянието между потенциала и реалността на вътрешния пазар. И така тази препоръка е в отговор на изказаните притеснения препоръката си от 10 подробни препоръки, занимаващи се с, с слабости в транспонирането и приложението. Всичко това възоснова на съвместна дейност с държавите членки. За всяка препоръка има конкретни мерки, за да се отговори на изискванията на препоръката и за да се покаже как да се приложат тези конкретни мерки, са дадени примери за съществуващи добри практики. Всичко това е в анекса. Тази препоръка а, към нея има и два документа. Единия описва какво прави комисията, за да помогне на държавите членки в периода на транспониране. Другия документ прави обзор, преглед на всички мрежи за междуинституционално сътрудничество, изградени от комисията. Всички препоръки са еднакво важни за комисията. Вие ще видите подробно описание на всички тях. Аз обаче ще се спра на три от тях. Първо, по-добро информиране на гражданите за трансграничните възможности и за възможностите на единия пазар. Предложение лесен достъп до практическа информация и връзка между националните и европейски на информация и повишаване на информираността за европейските източници. Втората препоръка е свързана с изпълнението трябва да се насърчат механизми за решаване на проблемите и подобряване на изпълнението. Каква мярка предлагаме? Альтернативни методи за разрешаване на споровете. И следова това пред, предполага обучение и лесен достъп за до информация за вътрешния пазар на съдиите. Също така се предлага координиране на дейностите между националните, регионалните а, и национални власти. Предложението е да се предвиди такава функция. Този въпрос сигурно ще отнеме доста усилия. Като имаме предвид, че тази препоръка не налага никакви нови задължения върху държавите членки е редно да се предприеме последваща дейност. Създали сме работна група с държави членки, която заседава редовно, за да види как се прилага всяка препоръка от държавите членки. Най-сетне, както казахте, господин председател, съветът вече издаде заключения по тази препоръка. Ние приветстваме, бихме приветствали подкрепата на Европейския парламент – за да се да осигури възможност на гражданите на Европейския съюз да извлекат максимална полза от възможностите на вътрешния пазар. Благодаря, госпожо Бромтер, за вашата презентация, казва председателят. Секретарията ще изпрати заключенията на съвета. Първоначалното предложение беше представено през юни. До сега не сме имали възможност да го обсъдим. И знам, че председателя на съвета по конкурентно способност в началото на този месец спомена този въпрос. Дали ще можем да предоставим подробен коментар, нещо на което може да се спре госпожа Тун. Но ще определено ще обърнем внимание. Някои от въпроси, свързани с координацията на вътрешния пазар, бяха обсъдени по време на срещата с шведското представителство. Мисля, че сега ще преминем към дискусията за индекса на вътрешния пазар. Това ще бъде представено от госпожа Рего Касе, след което ще направим дискусия. И, по, и за тази презентация има раздаден материал. Благодаря, господин председател. Може би някои от вас не са запознати с индекса на вътрешния пазар. Радвам се, че имам възможност сега накратко да кажа каква е целта на този индекс и защо започнахме тази процедура за наблюдение и какво сме постигнали до момента. Имам удоволствието да ви представя тази информация сега. Основната цел на индекса е да се информират държавите членки за забавенето в транспонирането на законодателството. В миналото видяхме, че повечето от държавите членки са изправени пред огромни трудности свързани с забавенето в транспонирането. Именно поради това преди 10 години решихме, че трябва да се извършва наблюдение върху това транспониране и то много отблизо. Затова започнахме публикуването на два пъти в годината на индекса за вътрешния пазар, за да покажем докъде е стигнало транспонирането и да насърчим държавите членки да подобрят а, своите резултати, както и да ги подпомогнем в това отношение. Ние сме насочени преди всичко към а, държавите членки и техните администрации. Ние изготвяме работен документ, а, който помага на държавите членки да преодолеят а, съществуващия дефицит в транспонирането. Ситуацията при първия индекс беше, че имаше огромен дефицит, повече от 6% нетранспонирани директиви. Това беше при изготвянето на първия индекс през 1997 година. От тогава има намаляване прогресивно на дефицита и публикацията от юли тази година показва, че за втори пореден път имаме дефицит по-нисък от 1%, което означава, че е постигнат огромен напредък през годините. Ползата от наблюдението толкова отблизо на резултатите беше потвърдено и миналата седмица в заключенията на съвета. И така, какво искаме да постигнем сега? Сега сме достигнали 1% дефицит, е, звучи добре, добре, но въпреки това държавите членки трябва да намалят този дефицит допълнително, защото той все още е твърде висок. Някои държави членки, по-скоро 9, е, са доста далече е, от постигането на целта с транспонирането. В Гърция има почти двоен дефицит, повече от 2,1%. Само 18 държави членки са под 1%. Извинете, само 8 страни са под 1%. Това е подобрение, но това е само първата стъпка. Затова искаме сега да се фокусираме върху доброто транспониране, тъй като ако имаме предвид директивите, които не са ам, транспонирани или пък тези, които не са били правилно транспонирани, ще а, получим почти двоен дефицит от 2%. Има доста пропуски в правната уредба, което създава несигурност в целия вътрешен пазар. Това, върху което ще се фокусираме все повече, е правилното транспониране. И индекса прави това, като а, оповестава също и а, заведените а, процедури за нарушения срещу държави членки. Няма кой знае какво подобрение в това отношение през последните 5 години. Италия има много такива заведени наказателни процедури, следвана от Испания. Това е друго предизвикателство. Трябва да намалим тези процедури за нарушения, повечето от тях се дължат именно на неправилно транспониране, както и на неправилно прилагане на общностното законодателство. В бъдеще ние искаме да отдадем особено внимание на тези области, в които държавите членки са изправени пред най-много трудности. Ще наблюдаваме този процес много отблизо, и ще подкрепяме държавите членки за преодоляването на тези слабости. Благодаря ви, председателят. Благодаря за това, че ясно изложихте какви са проблемите. Сега искам да дам а, думата на докладчика от нашата комисия. Не съм убеден дали имаме докладчици в сянка но всички вие можете да вземете отношение по въпроса. Докладчика. Благодаря. Благодаря на представителите на комисията за презентациите, както и за препоръките. Вътрешния пазар е важен за бизнеса, за привличане на чуждестранни инвестиции. Директивите за вътрешния пазар са гръбнакът на вътрешния пазар, но правилното прилагане, транспониране ще засили правата на бизнеса, ще укрепи позициите на европейската економика. Европейският парламент е, отделя огромно внимание на този въпрос. Вие споменахте съвета по конкуренцията, който заседава в Брюксел миналата седмица. Да, съм съгласна с заключенията на съвета. Нека да се спра на две от тях. Беше подчертана необходимостта за своевременно, правилно и последователно прилагане на законодателството за вътрешния пазар и подчертава важността от своевременното прилагане на директивата за услугите. Чита също, че индекса за вътрешния пазар е важно средство и приветства намерението на комисията да засили предоставянето на информация приканва комисията да подчертае какъв е напредъка постигнат в отделни отрасли. Тук ние можем да приветстваме тези заключения. Що се отнася до доклада, документът е много интересен. Надявам се да се запознаете по-подробно с него. За 19-ти път се публикува индекса на вътрешния пазар, тъй като той излиза два пъти в годината виждаме, че има успех в реализирането на вътрешния пазар. Има три предизвикателства, които искам отново да подчертая. На първо място са директивите, които все още не са транспонирани и за които срокът на транспониране е преминал преди а, две години. Европейския съвет в Барселона се постави като цел нулевата толерантност по отношение на нетранспонираните директиви. Бяха поставени срокове за транспониране и те бяха съгласувани с самите държави членки. Второто предизвикателство е, че всички държави членки са постигнали, трябва да постигнат целта по-малко от 1%, но тук е, има 9 държави членки, в публикувания индекс, които не са достигнали до тази цел. На следващо място идва а, спазването на законодателството. 1,8% от законодателството, свързано с вътрешния пазар, не е правилно транспонирано и на този въпрос следва да бъде обърнато специално внимание. Въпросът беше подчертан и по време на презентациите. В резултат на фрагментирането на, на пазара от 6% а, стигаме до извода, че в много държави членки не са транспонирани на 100% всички нужни а, директиви, което създава правна несигурност за бизнеса и за гражданите в страните, където директивите не са транспонирани, вътрешният пазар не е реалност. Отраслите, за които споменахте, и за заведените процедури за неизпълнение, те са действително много наброй. брой. Най-вече такива процедури има в данъчното облагане, околната среда. Те са почти 50% от процедурите за нарушения. Това е друго предизвикателство, пред което сме изправени. В заключение, приветствам препоръките, които бяха направени от Европейската комисия и ги подкрепям изцяло. Обедена съм, че обучението на служителите, обмен на практики, най-добри практики в транспонирането ще бъдат полезни. Следва да се отчита също практиката на Съда на европейските общности. да се обърне внимание на Солвит, що се отнася до процедурите за нарушения. Много е важно да ускорим процеса за решаване на споровете на ранни етапи. Да се наблегне на онези нарушения, които имат най-сериозни последици за европейските граждани. Необходимо е да се доразвие индекса като средство, който подпомага вземащите решения а, и за преодоляване на бариерите пред нови инициативи. Ние трябва да обърнем особено внимание на по-доброто популяризиране на индекса на вътрешния пазар, той да бъде по-достъпен за гражданите, за другите заинтересовани страни, да се публикува на веб страниците в държавите членки и в Европейския съюз, които са най-подходящи за целта. Необходимо е да има ангажимент на държавите членки. Трябва да видим по какъв начин могат да бъдат обвързани индексите на вътрешния пазар и този на защитата на потребителите. Очаквам Считам, че всеки от колегите има какво да сподели по тези въпроси. Ние всички поддържаме контакт с администрациите в нашите страни и аз очаквам да имаме ползотворна дискусия днес с всички вас. Искам също да приканя секретарията да ви съобщи и графика. Следния график беше предложен. Първи обмен на мнение днес Срок за проекто доклада за превод е 15 октомври, разглеждане на доклада 5 ноември, изменения до 9 ноември могат да се представят и гласуването в ИМКО 1 декември, пленарно, гласуване в пленарна зала през януари следващата година. Аз съм на разположение да обсъдя доклада с докладчиците в сянка и с всички, които се интересуват от този въпрос. Благодаря за вниманието. Благодаря, госпожо Тун. Благодаря и за представения график. Нямаме докладчици в сянка и списъкът с записали се е отворен сега ще дам думата на първия оратор. След него е госпожа Гебхарт, госпожа Рапки и господин Биле. Chairman, um, since it's my, it's my first time, I will continue in Danish. Um... Ще продължа на датски. Това е много важна тема за нас и смятаме, че вътрешния пазар трябва да бъде по-ефективен. Не съм чел доклада все още. Той беше представен сега. Но аз искам, имам няколко въпроса, които искам да отправя към комисията. И по този начин, може би, ще бъдем по-мотивирани, като получим отговор на тези въпроси. а, може би и да се използват по-ефективно средствата, които може да предостави Европейския съюз. Тук се говори за суми, ко, а, които са 300 милиарда на година. Може би трябва, може да има някакви економии, ако тези средства се разходват по по-разумен начин. Разбира се, за обществеността също ще е от голям интерес, ако може да назовете някакви цифри. Как, да каже до какво ще доведе едно ефективно прилагане на тези правила и какви са данните, които може да ни дадете. На второ място, какво се прави, ако а, държавите членки не изпълнят тези условия? Има ли санкции? Има ли възможности за санкциониране на тези държави членки, които не се придържат към тези правила? а, означава ли, че такива санкции са съществували или означава, че държавите членки са се старали а, да следват вашите условия и правила? Това е важно а, да се подчертае, че този успех, който се постига, трябва а, да бъде предоставен като информация и на обществеността.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 не е назовала все още докладчик в сянка, но ние ще ви информира, когато това стане. За това е, искам да спомена някои неща, които са важни за нас. От една страна, това е много важно средство за прилагането на законодателство в Европейския съюз и това е една много важна тема. Не става въпрос за това, само, че ние като Европейски парламент, Европейска комисия и Европейски съвет приемаме закони, които просто се оставят на страна или не се прилагат. Това се противопоставя на европейските ценности и цели. Затова е, това е нещо, което трябва да се съдържа в вашият доклад. Относно директивата за предоставяне на услуги, много важни закони бяха прияти във връзка с вътрешния пазар. Трябва да съблюдаваме и тази директива да бъде хармонизирана и прилагана. По време на заседанието на координаторите решихме да отправим устно запитване към съвета през ноември и ако наистина го позволи графикът, какъв е а, какво е положението с хармонизирането? Още веднъж искам да припомня, като докладчик аз съм взимала участие в преговорите с съвета. И беше предложено а, да се а, да се даде още една година за хармонизиране. И тогава министрите казаха, не, не, ние няма нужда от това удължаване с една година. И по този начин те поеха отговорността да а, хармонизират директивата така, че тя да функционира добре. Но а, искам да а, подчертая това, което написах и в доклада, че сроковете трябва да а, бъдат спазени. Това е, е една от най-важните неща, които трябва да предвидим в тази връзка. Друго, което искам да спомена, това е един въпрос отправен към Европейската комисия. Оценка на това, което не е хармонизирано или е хармонизирано погрешно. По какви критерии се осъществява това? Тъй като тук става въпрос преди всичко за политически решения и ние знаем, че Европейската комисия и Европейския парламент или държавите членки или съвета не винаги тълкуват а, законодателните текстове по един и същи начин. До каква степен тези компоненти ще бъдат включени при изготвянето на този индекс? Или, например, при а, нарушенията, които се извършват? Или когато комисията а, е изправена пред съда. Може би ще е разумно, ако в допълнение получим информация в рамките на този индекс, колко често Европейската комисия има право и няма право при тълкуването на а, това законодателство, тъй като хармонизирането е едно политическо тълкуване на това, което ние сме написали. Много често правим компромиси, не е съвсем ясно винаги е, какво е, се има предвид. И Европейския съд е този, който тълкува е, законите. Това разяснение би ни помогнало да видим дали а, тези данни и цифри, които са ни а, представени, са тълкувани правилно. Четирима души са се записали, но разполагаме с 8 минути, без да дам възможност на комисията. Мога ли да помоля всеки един от вас да се изкаже в рамките на една минута? Ще има и други възможности. Господин Рапке за една минута. Имам един въпрос към комисията. Вие споменахте Гърция и данните не изглеждат никак обнадеждаващи. Въпросът ми е защо се колебаете? да приложите съответните процедури за неизпълнение. Господин Билер. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с докладчика, че индексът говори за голям успех, особено трети слайд говори за намаляване на дефицита. Това, което ме смущава като представител на Полша. Тя с Полша е доста надолу в списъка и няма а, такива а, основания. Страни като България и Румъния са водещи в този списък. В моята страна а, Полша е представена като жертва на Европейската комисия. Аз съм съгласен, че документът има вътрешен характер и комисията трябва да се опита да достигне до общественото мнение, особено страните, които са доста надолу в класацията. Господин председател, първо смятам, че работата на Оръжванту по този документ е много важна и много добра. Днес след обяд ще дискутираме с директивата защита на потребителите и смятам, че има много малки такива структурни оценки за начина по който законодателството се развива в държавите членки е, и има ам, индекс за вътрешния пазар, индекс за ам, развитие на пазарите на дребно и за потребителите. Тези директиви трябва адекватно да отговарят на а, ситуацията в съответните държави членки. Както и вчера ти каза, при хармонизирането на директивите трябва а, да се концентрираме по-скоро върху разнообразието и а, сложността на вътрешния пазар. Госпожа Верния, заместник председателя. Този въпрос има много голямо значение за европейския гражданин. Не става дума за повишаване на е, сложността и на бюрокрацията, която, от която страдат предприятията и гражданите, а по-скоро да покажем, че вътрешния пазар – е възможност за европейската конкурентоспособност, т.е. предприятието, но също така е в услуга на гражданите в ежедневния им живот. Говори се за недостига на коректна коректно транспониране. Много директиви не са транспонирани, както каза докладчика. Има работа, която да се върши. Този въпрос е в момента на криза е много важен. Има и една юридическа правна несигурност, която, е, която засяга предприятията и гражданите. И тази тема, която изглежда малко чудовищна, е инструмент, е, за осигуряване на добра комуникация. Като имаме предвид, разбира се, че предизвикателствата са много сериозни. Почти. Приключва свърши времето, но може би госпожа Бронте, ако иска да каже нещо в отговор на поставените въпроси. И след това ще дадем за кратко думата и на докладчика. А, извинете. Ще започна с господин Мортън. Как измерваме? Дали измерваме разходите с късното транспониране? Оказва се, че подобно упражнение е почти невъзможно. Не може точно да се установи колко струва нетранспонирането на време. Освен това е важно какви показатели а, отчитаме по какъв начин да става точно измерването на разходите, дали като се базираме на това колко е важна директивата или пък каква е економическата полза от дадена директива или пък от това, че някои директиви имат по-голям ефект върху гражданите, отколкото други, които са от по-техническо естество. Този въпрос беше обсъден между нашите економически експерти и заинтересованите страни. Се оказа, че това не е възможно да се направи и за това ние смятаме в бъдеще да се опитваме да правим подобно измерване, тъй като се създава доста голяма несигурност. Следващия въпрос – какво се случва, ако държавите членки не транспонират на време директивите? Процедурата която се задейства при липса на транспониране от държавите членки, срокът е един месец, се задейства тази процедура автоматично. И държавите членки се изпращат пред съда. Всичко това е автоматизирано като подход. Няма съмнение, че държавите членки се санкционират при нетранспониране на директивите на Европейския съюз. Следващия въпрос. Защо сега индекса показва по-добри резултати, отколкото при години? А, оказва се натиск, партньорски натиск върху тези държави членки, които не транспонират е, законодателството. Такъв натиск се оказва от страна на онези, които го транспонират своевременно. Освен това, тези, които а, е, са на опашката, се чувстват а, е, доста неудобно поради този а, натиск. Ние също непрекъснато информираме докъде е стигнало транспонирането. И всеки път, когато публикуваме индекса за вътрешния пазар, има реакция, получаваме много имейли от държавите членки, от пресата. Така че има чувствителност по въпроса и старания за подобряване на положението. Така че този партньорски натиск е, е много ефективно средство. На въпроса на госпожа Гепхарт, е, председателят, е, съжалявам, но не разполагаме с достатъчно време. Аз съм убеден, че ще ни отговорите накратко. А, може ли да ни го изпратите в, кра... накратко в писмен вид? защото и след въпроса на госпожа Гебхарт има още доста въпроси, които бяха поставени. Ние можем да продължим, но ще трябва без превод. Благодаря за това, че дойдохте и за направените експозета. Госпожа Тюн, искате ли да кажете нещо в заключение? Искам само да благодаря за проведената дискусия, за презентациите. Обедена съм, че ще продължим тази дискусия, в резултат на което ще намерим нужните стимули държавите членки да транспонират директивите за постигане на по-добро функциониране на вътрешния пазар. Председателят, благодаря. благодаря, че поехте този доклад. Ние ще продължим да работим по структурата. До 1 декември имаме срок, така че ние ще можем да представим пред съвета нашите предложения, дори преди те да влязат в пленарна зала. Също можем да обсъдим въпроса и с политическите групи. Но мисля, че ако се придържаме към сроковете, които вие поставихте, ще успеем да се вместим в времето. И така, благодаря на представителите на комисията за участието в тази дискусия. Очаквам да се видим отново днес след обед. Господин Шваб ще води дискусията по директивата за правата на потребителите. Желая ви приятна обедна почивка.